Okay, Jackie, we'll start. Uh... И така да започваме. Евроконтрол има думата. Благодаря много. Добър ден на всички. Благодаря ви, че дадохте думата на мен като генерален директор на Евроконтрол. Днес ще ви разкажа къде се намираме, на какъв етап на развитие сме на разработката на управление на въздушното движение в Европа, както и какви са последните а, развития и какво а, предвиждаме като а, развитие за в бъдеще. Ще се опитам да съм кратък и надявам се след това да има време за въпроси. Евроконтрол винаги е подкрепял идеята за единното европейско небе. Много усилия сме положили за да се сбъдне тя. За нас това е бъдещето в управлението на въздушното движение и няма никакъв друг вариант. И то не само за 28-те страни членки, но и за всички страни членки на Евроконтрол, които скоро ще бъдат 40. Веднага след като Грузия се присъедини към нас през 2015 година на 1 януари. Ключов елемент от единото европейско небе, това е нашето назначаване на Евроконтрол като мрежов менеджер. Вече можем да заемем доста по-проактивна роля по отношение на намаляването на закъсненията и резултатът е ясен и видим. Разходите също драстично спаднаха. Така че това прави възможно за нас да допринесем пропорционално към ам, целите за първия и втория период. Това означава, че ако всеки прави като нас и страните членки постъпят като нас, доставчиците на аеронавигационно обслужване направят същото, както и другите структури, ангажирани във въздушното движение, всичко ще е наред. Не казвам, че за нас е било лесно, но със сигурност е постижимо. Това искаме да стане ясно. Вече виждаме как можем да помогнем на всички, които се занимават с въздушно движение, както и на страните членки, да намалят разходите си. Един пример за това е чрез централизираните услуги. Сигурен съм, че всички сте наясно с тази инициатива. По нея работим заедно с страните членки, с авиолиниите, с летищата и техните координатори през последната една година. В общи линии става дума за малък брой услуги в сферата на управлението на въздушно движение или ОВД, само 9 услуги. Ние предлагаме начин по който всички тези услуги ще могат да се интегрират по-ефективно и на по-ниска цена. Това може да се случи, като се централизират и се отворят към доставчици на услуги, които са, така да се каже, част от конкуренцията. Нека да ви дам един пример. Новата оперативна концепция за ССАР е базирана на 4D трактори, което означава, че един самолет изчислява своят маршрут, той знае кога ще тръгне, откъде ще отлети, къде ще кацне, на каква височина ще лети във всеки един момент. Тази информация бива споделена с всички. И именно това споделяне на информация е изключително важно в въздушното движение. Това е една единствена услуга, която позволява да се планира и опише траекторията и то по начин, по който информацията ще бъде абсолютно съвместима и разбираема за всички. Това ще направи а, процеса и по-ефтин, както и по-бърз. И ще може да се извършва едновременно в 40 страни в Европа, пък и извън Европа. Освен това, опитваме се да разберем как можем да направим, така че да намелим вредния ефект върху околната среда, когато става дума за гориво и за въглеродни емисии. Опитваме се да а, спазим целите на единото европейско небе. Съсредоточили сме се върху централизираните услуги, защото а, наистина централизирания подход е най-смислен Действително, във всички конференции, събития и уркшопи, които сме провели през последната година, винаги сме получавали положителен отзив и никой до сега не е поставил под въпрос смисъла от нашата работа. Искам също да кажа, че Европейската комисия е изключително ам, положително настроена и ни подкрепя. Ще стане дума за това малко по-късно отново. И така, докъде сме с процеса? За момента е разработена концепцията по а, как ще оперира всяка от тази централизирани услуги. Имаме а, вече около 20 събития, проведени заедно с заинтересованите страни. Обърнахме се и към независима компания, която да ни помогне да направим анализ на рентабилността. Това, което те ни казаха е, че ние сме доста консервативни по отношение на ползите и облагите и че всъщност, вероятно, ползите ще са повече от милиард и половина до 2 милиарда евро, които ние сме заложили за 10 годишния период след началото на услугите момента провеждаме консултации с страните членки, за да получим окей okay от тях за следващите стъпки. Дискутираме също така и с комисията, за да установим какво финансиране можем да получим от Европейския съюз и да започнем да действаме колкото се може по-скоро. Искам да изясня нещо. За момента сме помолили страните членки да дадат тяхното съгласие да продължим по работата си, свързана с централизираните услуги, като използваме техните собствени бюджети. Ресурсите обаче са доста ограничени, така че ще имаме нужда от няколко години допълнително, за да постигнем нашите цели. Очевидно това не е идеалният вариант. Ето за това бихме искали да имаме подкрепа от страна на ТНТ. И така, какви са ползите? Вече стана дума за ефективност. И не става дума само за финансовата страна на ефективността, става дума и за оперативна ефективност. Както по отношение на сигурността, така по отношение и на капацитета. И всичко това е чудесно, защото точно сега се финализират целите по вторият период, докладен период. Организациите, които доставят аеронавигационно оборудване, имат нужда от тези цифри, за да знаят къде се намират и за да може централизираните услуги да направят своя наистина ценен принос към намаляването на инфраструктурните разходи. Знам, че много хора, особено тези, които работят в авиолиниите, нямат търпение да се възползват от положителните резултати от нашата работа. Централизираните услуги ще направят това възможно доста скоро и а, въпросните ползи ще бъдат а, част по един много цялостен и а, смислен начин от процеса на работа, което пък ще а, подсили ефекта от програмата. Искам да кажа също така, че ние наистина ще покрием цяла Европа, което е изключително важно, ако искаме да а, постигнем наистина ефекта и целите, които сме си поставили ще покрием всичките 40 страни членки на Евроконтрол, което е в унисон с авиационната политика и политиката за добросъседство на Европейския съюз. Всъщност ние мислим дори на по-голям мащаб, отколкото европейския. Европейската база данни вече се използва от страни, които са изключително далеч, като например Южна Африка или Нова Зеландия. Което означава, че Европа действително изнася високи технологии към други части на света. Те от своя страна ни дават истински шанс да реализираме истински износ на световно ниво. Така ние получаваме по-добра и по-силна позиция на световната сцена в сферата на тези услуги. Важно е също така и да използваме високите технологии в Монреал и да убедим а, институциите там, че можем да се справим. Всъщност, а, допълнителна полза, която имаме от нашата работа, са и новите работни места, които а, се откриват. Концепцията и темата за работните места винаги е доста деликатна, но аз нямам проблем с това да я обсъдя. Всъщност нашата работа няма да застраши никакви работни места. Напротив, има изключително много служители в тези организации, осигуряващи аеронавигационно обслужване които няма да бъдат излишни. Напротив, те ще продължат работа. Много от услугите, които ще разработим, ще бъдат разширени и всички от тях, ще, всички те ще са от полза на служителите. Всъщност, много работни места ще бъдат открити. И услугите, които ние разработваме, няма да бъдат управлявани от нас самите. Напротив, ние дори ще трябва да се откажем от някои от дейностите, които в момента изпълняваме. Ние ще се обърнем към организациите, осигуряващи аеронавигационно обслужване и ще помолим тях те да се занимават с тези дейности на паневропейско ниво. Като става дума за паневропейско ниво, говорим за 40-те членки на Евроконтрол. Това е една странична полза, от нашата работа, която ще накара тези организации да започнат да функционират на международно ниво и това ще подобри и ускори сътрудничеството между тях. Вече няколко такива организации проявиха интерес. На този етап обаче трябва да се признае, че не всички са изключително ентусиазирани, някои действително се вълнуват, но други се притесняват какъв контрол ще имат спрямо тези нови дейности. Работим по въпроса да видим как може техните притеснения да бъдат елиминирани. В общи линии обаче реакцията е изключително силна и позитивна, включително и реакцията от страна на военната и производствената индустрия. Потребителите на въздушното пространство обаче, а именно авиолините, са най-нетърпеливи всичко да се задвижи. За тях е ясно, че услугите, които разработваме, ще бъдат изключително економически ефективни и смислени. Те са стъпка в правилната посока, стъпка, която трябва да се предприеме бързо и координирано в цяла Европа. Както вече споменах, комисията също има много положително отношение – те дори включиха концепцията в предложението за един европейско неве 2+. Няма да навлизам в подробности по отношение на това предложение, но със сигурност искам да подчертая, че централизираните услуги трябва да продължат да се развиват в или извън предложението за единно европейско небе. Всъщност тези централизирани услуги са нещо като среден вариант между настоящата ситуация, където нещата са доста фрагментирани и единното осигуряване на услуги. Те са един прагматичен компромис и могат да бъдат постигнати за относително кратко време. Ние смятаме, че концепцията за един европейско небе подкрепя и ролята ни на мрежов менеджер. Това е един друг елемент, който е доста смислен и полезен. Според мен ролята на мрежовия менеджер ще продължи да се засилва и разширява и ще окаже истинско отражение върху процеса и резултатите от работата. Ще има все по-малко закъснения, траекториите на самолетите ще бъдат все по-ефективни, ще се спести гориво, както и въглеродни емисии и в крайна сметка пари. Наскоро направихме едно проучване между заинтересованите страни и коментарите бяха много положителни. Направихме го, защото искахме да видим каква е ролята и структурата на Евроконтрол. Всяка организация трябва да прави това от време на време, да си задава въпроса дали си върши работата и как може работата да бъде подобрена. Така че ние сме непрекъснато в диалог с заинтересованите страни, с страните членки, с авиолиниите и летищата, както и с междуправителствените организации. Дискутираме с всички тях какво трябва да се свърши, какъв вид управление е най-подходящ за нас, и какъв е смисъла от настоящото членство. Има, например, все по-голям брой полети, които прилитат, прилитат над Европа, което е нещо, което преди не се случваше. Това са полети, насочени към огромни места, като например страните в залива. Оперативно Изключително смислено и полезно би било да подобрим връзките си, така че мрежата да стане по-ефективна, което пък ще направи Евроконтрол дори по-полезен партньор на Европейския съюз, както и на вас, което е нашата мисия в този живот – да сме полезни и да работим заедно с заинтересованите страни в полза на единото европейско небе. Благодаря. Благодаря, господин Бренър. Госпожа Фостер най-напред. Вие бяхте първа в залата, затова получавате думата първа. Благодаря, трябва да си тръгна скоро, така че оценявам шанса да говоря първа. Мистер Бренер, го благодаря, че дойдохте да се срещнете с нас. Мисля, че времевата ли, а, рамка, за която стана дума, е чудесна, защото говорим за едино европейско небе 2 и в някакъв момент то трябва да стане реалност, така че тази инициатива ще помогне. Смятам също така, че сте прав да повдигнете един друг въпрос. Участието на страните членки и тяхната активност в Великобритания са действително активни и наистина са положително настроени относно ползите от инициативата. Начинът по който изложихте аргументите си коментарите си, всъщност отговаря на някои от притесненията, като например притесненията по отношение на заетостта, които съществуват в някои части на Европа. Имаше много интересна статия в списание Flight тази седмица. Оказва се, че ще се конкурираме от името на Сезар и единото европейско небе с а, аналогична американска структура, така че всичко това е изключително важно и трябва да бъдем технологично на ниво. От а, името на ЕКАРЕ, благодаря ви за представянето. Имате подкрепата на парламента. Докладчик господин Маринеско също е тук днес. Мисля, че вашето представяне беше ключов момент, защото представихте много ясно позицията си на ефекта чисто финансово, върху заетостта и така нататък. Няма как да пренебрегнем това и да то да остане незабелязано. Благодаря ви от името на Екаре. Надявам се да се видим отново скоро. Господин председател. Благодаря, господин Майнеско. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Бренер. А, имам много кратки въпроси. за централизираните услуги. Казахте, че има доставчици на аеронавигационно обслужване, които са съгласни и други, които не са. Аз смятам, че по принцип са съгласни с принципа, но не са съгласни с всички е, от е, определените услуги. Е, отделяме на групи, да речем по пет услуги, за тези съгласни, за тези не са това е методиката. Аз мисля, че тук трябва да направите нещо. Говорихте за економическата ефективност. Трябва да обсъдите с този въпрос с тях, тъй като те твърдят, че не съществува анализ за съотношението разход-полза. На второ място, вие отбелязахте, че сте доволен с нарастването на ролята на Евроконтрол с въвеждането на 6.2 плюс. Какво смятате за отделянето на мрежовият менеджер като независим орган на Евроконтрол, както се предлага в 6.2 плюс? И е, какво смятате за е, референтния период 2? защото според мен трябва също да има независимост на органите. Благодаря. И аз ви благодаря, господин Бренер. А, просто е толкова добро, че човек не му се вярва всички пък да а, са доволни и да печелят. Държавите членки ще спестят доста средства, ще се постигне целта за единото европейско небе и изобщо а, няма притеснения по отношение на безопасността или за работните места. Чуда се дали е ефективно един и същ орган да отговаря за безопасността и за тези въпроси на национално ниво. Може би е по-разумно да има уреждане въпроса на общоевропейско ниво, както вие казвате. И имам следния въпрос. А, вие казахте дали е възможно всички държави членки, които са занимавали с безопасността до сега, да постигнат ясно определени цели и задачи, които да се координират от Евроконтрол и дали те са доволни от задачите, които им се придават. Как се разпределят тези задачи между държавите членки и вие трябва да решите кой какво ще прави и всичко това се общава под шапката на Евроконтрол. Така ли е? А, на второ място казахте, че се създават и нови работни места, ще се с въвеждане на тази високотехнологична система. Вие казвате, че с централизираните а, услуги ще се постигне децентрализация на Евроконтрол. Някои от а, задачите до сега присъщи на Евроконтрол, ще се е, възложат на органи по сигурността. А какви са тези задачи, с които те ще се занимават? И последния въпрос. Е, Евроконтрол ще е да е по-ефтин, обаче чувам, някои държави се оплакват, че Евроконтрол има много голям щат, така че накрая малко по-критично звучат моите въпроси. Какво мислите? Господин Крамър, аз също ви благодаря. Съжалявам, че малко закъснях. Имах двама важни гости, които трябваше да посрещнат тук сградата на Европейския парламент и затова закъснях. Ние като депутати от Европарламент, как може да помогнем на Евроконтрол? И второ, предвид на досегащите ни дискусии, говорихме за единото европейско небе и изведнъж всичко като че ли замря. Да, има нормативна база, но държавите членки не прилагат. Какво може да се направи според вас, за, за, за да се прилага законодателство? Как да се убеди обикновеният държавен служител, че трябва да прилага тези нормативни актове и защо според вас държавите членки не прилагат тези разпоредби? Благодаря господин Кол. Благодаря, благодаря на господин Бренер за а, изложението за единото европейско небе. Искам да кажа, че това е тема, която ни вълнува години вече на рад. Вие сега предлагате централизирани услуги, които ще са от полза. Но аз не намирам толкова много предимства даже по-малко предимства, когато разглеждаме единните а, блокове от въздушното пространство. Искам да а, поставя въпроса с управлението на въздушното движение, да направим сравнение с Съединените щати. Там нещата са много по-ефикасно организирани. Можем ли ние да направим нещо подобно? Или има някои други условия, които са предпоставка преди да постигнем такава а, ефективност. Други желаящи няма, казва председателя. Добре. Аз искам да, да подкрепя някои от колегите. Как да убедим държавите членки да спазват изискването? Май имаме затруднение да накараме държавите членки да правят каквото и да било на европейско ниво, когато става въпрос за трафика. А преди, спомням си, такова сравнение имахме, когато трябваше от тях да се изисква каквото и да е свързано с транспорта, но както и да е, сега говорим за управление на, движ... на въздушно движение. На второ място, струва ми се, че доста умело а, заобиколихте темата за 6-2 плюс. Напълно разбирам. Аз, както и други депутати, сме а, а, заливани от а, искания да се отхвърли тази система, а, да се а, разделят или пък да не се разделят а, а, въпросите за оператора и собственика при тези услуги. А, така че въпросът е щекотлив. Е и на следващото място казахте, че няма да има съкръщения на работни места. Интересен е този анализ. Интересно е такова едно твърдение, тъй като синдикатите са абсолютно убедени, че ще има съкръщения. И оттам се появява този проблем с впечатленията, които се създават. Вие казвате, не, няма да има съкрещение, напротив, нови работни места ще се разкриват, но а, цари схващането, че ще има съкръщение и непрекъснато има демонстрации. При няколко седмици бях събрали тук на площада и пак се каня да се събират. Как ще направите така, защото всички тези неща, Сезар, 6-2 плюс, всичко това няма да доведе до съкръщения. Благодаря. Давам ви думата да отговорите. Благодаря ви за всички тези въпроси. Ще се опитам да ги групирам. Един от въпросите се, отнася се отнася до девете централизирани услуги, откъде сме ги взели и какво представляват. Казах, че тези девет услуги са идентифицирани и те всички се занимават с данни. Не става въпрос за централизирано управление на държ... въз духоплаването, когато <clears throat> ръководителите на въздушно движение трябва да се местят а, от едно място на друго, а става въпрос за данни. Има високо ниво на технологични а, системи, данните а, и, искаме да се а, обработват централно или на регионално ниво и да се предоставят на различните а, центрове за ръководство на въздушното движение, вместо всеки такъв център да трябва да ги обработва самостоятелно, защото за да се ръководи въздушното движение трябва да се разполага с висококачествени данни. Това е услугата, която ние даваме. Е, и така тези централизирани е, услуги, са, които се приемат, са 6. Ние не искаме да отнемаме нищо от доставчиците на аеронавигационно обслужване. В пакета 6 от 9 услуги, които ние предлагаме, сме ги включили. Те са свързани с координация, за избягване на застъпването, координация на сигналите между самолетите и земята с а, въздухоплавателната координация на трасетата и така нататък. Има 6 а, такива, които сме предложили. Две а, за сега се предлагат от, от а, националните доставчици на, а, и ние смятаме, че по-добре да а, бъдат централизирани и последната е а, такава, която се осъществява в координация между тези нез, а, независими доставчици и евроконтрол. А, всъщност а, това е групиране, което ясно показва добавената стойност от нашето участие. А в Европа а, доставчиците работят а, добре с нас и те а, не се въ... не възроптаха, когато направихме предложението, но приеха, че някои от нашите услуги от Евроконтрол, които са част от пакета, ако ние не ги не започнем да ги предоставяме, нищо няма да се а, постигне. И те казват, да, ние имаме а, някои въпроси, но като цяло имаме, а, имате нашата подкрепа и по отношение на цялостната концепция, имаме подкрепата и на синдикатите. Да, някои казват, добре, тези шест услуги от Евроконтрол е добре да се а, а, да си останат в техните правомощия, но тези другите две да останат на страни и да се а, осигуряват независимите доставчици. Ние ще работим с доставчиците, ще направим едно проучване за а, осъществимостта на идеята за тези две услуги, ако, ня... ако това не е осъществено, защото ние не сме ги взели тези услуги да сме си ги изслушали и смукали от пръстите. Една от тези а, услуги е споделяне на радарни данни между от една държава с друга и ние предлагаме да обобщаваме а, изобщо данните от радарите и да ги предоставяме при поискване и необходимостта. Освен това, когато започнахме да работим, а, самостоятелно с, с CBA и създадохме около започнахме с 154 услуги и стигнахме до ефективност, която се измерва в, в някъде в порядъка на милиард и половина-2 милиарда евро. Някои от държавите членки, участниците поискаха да се направи преглед. Ние наехме фирма, направи се преглед независими и казаха да тези държави членки са много консервативни. И аз специално исках данните да бъдат много консервативни, защото ние не искаме да се спори какво ще бъде това милиард и половина и да го използваме като някакъв, някаква кукичка за заребяване след 10 години. Така че искаме да видим процесите, а не самите стойности, а особено а, високите стойности могат да бъдат подвеждащи. Така независимата фирма направи преглед и каза, да, тези данни са е, и разчети са много консервативни и а, е, реално осъществими. Държавите членки поискаха след това да се направи преценка на дейността Евроконтрол и външния аудитор. Това бе направено като трета стъпка. Международният финансов комитет стигна до извода, че също подкрепя данните и разчетите и смята, че те са консервативни. Тези данни също са на разположение не можахме да стигнем до последните данни в ASP а, и държавните членки е, също ги нямат, защото ако поискате от тези независими доставчици NASP да участват в някакъв конкурс, няма да има много смисъл, защото вече ще знаете какъв ще е изхода. това бе преценката след анализ на данните за това дали ние се развиваме на широко или не. Не, при нас имаше съкръщение. Съкратихме персонал от 2200 на 200 души и трябва да ви кажа, че това бе много труден процес. Това обаче бе нашата подготовка, за да можем по-нататък да допринесем за постигане на заложените цели. И за това в момента казваме, че твърдо стоим зад своя бюджет, да направим а, принос към намаляване на потребителските такси и да постигнем а, с наше активно усилие заложените цели. Това трябва да е предпоставка за, за оформяне на подобно предложение. Това не е една идея, която се промъква е, през задната врата, за да имаме повече пари или повече власт. Целта е да направим крачка напред в развитието на Европа. Що се отнася за на системата на управление, е, тя е много добра система с участието на държавите членки, на военните, на доставчиците на евронавигационни услуги. Защо? този мръжови менеджер също така да не му се възложи и управлението на централизирани а, а, услуги като пакет. Държавите членки казват да, а, необходимо е надзора върху тези дан, а, дейности под формата на корпоративно управление да, да се възложи тази задача на надежни органи. И след това се разработват правилник за прилагането на тези принципи е, за управлението на централизираните услуги а, дали да влезе в а, евроконтрол или не. А, PRB. Ние имаме договор с Европейската комисия, ние не им влияем, те са независимо избрани членове на борда. А, това, което ние правим е чрез нашите компетентности да предоставяме а, информация, анализи, за които, ко, които те искат от нас. Ние не сме орган, който да взема решения. Ние предоставяме данните и на PRC, което е една контролна група в Евроконтрол, а, която а, дава а, а, тази пренадена стойност и на, на всички а, държави членки. Всичките 40, т.е. ние излизаме извън 28-те 28-те държави членки и е необходимо с тази цел да има една устойчива структура, а, за да се разшири ползата не само за държавите членки в формат 28, а върху 40-те дали а, има PIU или двете групи ще се разминат, ако двете групи не, жел... не се управляват от а, различни лица в управителните си съвети. Да, аз се обе... опасявам, че ако не се обе... обединим, фрагментацията ще се а, засили PRB определено не се избира от Евроконтрол. Това са независими хора. Какво е, е мнението на държавите членки за това предложение? Аз имах възможност да участвам в конференцията във Вилнюс и държавите членки ясно заявиха, че има някои въпроси по отношение на 6.2+, но преобладаващото мнозинство бе на мнение, че има готовност да е, се е, организира един ограничен пазар на а, аеронавигационните услуги. Това е нещо, което ние предлагаме а, декември на държавите членки. Се надявам да не са забравили мнението си, което изразяха, изразиха в Вилнюс. Сега, за отношенията с Съединените щати и Европа, да, ние като Евроконтрол направихме е, едно сравнение с Съединените щати това се осъществи от контролния ни, вътрешно-контролния ни орган. Съединените щати осигуряват същото качество на полетите за 50 или 40% по-малко от цената, която се плаща в Европа. Анализът, разбира се, показва, че там има една федерална авиоадминистрация. Ние имаме 40 такива и определено те дават различни услуги и различни условия на работниците. И ако не можем да променим това, аз питам държавите членки откъде да компенсираме тази невъзможност, за да бъдем конкурентно способност. Единственото възможност е да разработваме високи технологии, с които Съединените щати в момента не разполагат. Можем да го направим на регионално или централизирано ниво, за да спестим разходи а, използваме а, базата данни, която се използва от а, много страни, от а, Южна Африка и Тайланд и просто и кам като пример. В момента доставчиците на, на услуги работят само на национално ниво. Много от тях биха искали да продават услугите си отвъд на територията на страната си, но не могат, защото там има а, друга такава администрация, която предлага същите услуги и, и КАО бди на тях ние искаме да се отвори един малък организиран пазар, да може да а, се организира търгове, да има възможност за сътрудничество и да се предоставят ефективно услуги на европейско ниво. Имаме критерии, които позволяват да включим както членове на, на Европейския съюз, така и други държави, членки, за да можем да имаме конкурентоспособни услуги, хуманизирани, приемливи услуги дори и извън 80 те държави членки. Това ще ни направи по-конкретни способности с останалата част от света. Един проблемите, може би го пропуснах, а, извинете за съкръщенията, как го постигнахме. Разбира се, централизираните услуги винаги а, могат да доведат а, до съкръщения. Аз не искам да се загърбва въпроса. Защо няма в този случай съкръщение на работни места? Защото конкретно ползвахме примери, при които не се стига непременно до съкръщения. Това са 9-те предложени услуги. От всяка отделна услуга бе оценена по отношение на социо-економическите последици и се стигна този зад Кога става въпрос за разделението на собствеността и оператора, там може да се получат съкръщения и там някои от опасенията на държавените членки са основателни, но тези а, услуги, които сега предлагаме, няма съкръщения, защото а, сме се погрижили специално това да не послужи като някакъв пробив в цялата идея. Благодаря. Благодаря господин Бренер, както за доклада, така и за поясненията. Аз съм убеден, че и друг път ще се виждаме и чуваме, не само в мандата на този парламент, но и през следващия късмет с държавите членки. И Както знаете, ние в нашата комисия им нямаме много вяра, защото не си държат много на думата. Ако вие ги накарате да спазват обещанието, ще бъдете прав и ще ви стиснем ръката. Но и така ще ви стиснем. Благодаря ви много. Okay, we can have a table change up the top. И така, очаквам сега новите оратори до мен. So, next item is to carry on the report. Следващата точка са отново доклади и разменения с, на мнение с координаторите. Ще се опитам малко да въведа ред. Вчера беше голям проблем дисциплината. Провалихме се. Ще помоля координаторите да говорят по 7 минути. И така. Питър Балаш координатор по проект 17 Париж, Страсбург, Штутгарт, на Братислава, 17 проект. Питер, имате думата. Благодаря. Мога да съобщя на комисията, че приоритетен проект 17 Париж Братислава напредва последната година в повечето си части. Около половината, 600 км, вече са изградени и системата е модернизирана в сравнение с състоянието и през 2005 година. 450 км в момента тече работа и само 200 км остават, където Все още се работи по параметрите от 2004 година. Ще дам няколко примера. Във Франция тунелът Саверн през февруари бе е, пробит. Завършена бе секцията Будрекур Веденхайм. В Германия модернизация на различни свързващи елементи на Мюнхенското летище също подобри ситуацията. и е, това подобрява е, връзката с севера, поне това ще стане до 2018, източната връзка е, от Залтбург нататък. Мога да дам примери от там. Различни секции са разработени, които ускоряват придвижването и намаляват с 17 минути времето за пътуване, основната гара на Виена също. Имаше, както винаги, и проблеми. Имаше спорове около увеличаване на цената на високоскорочната отсечка до Ун. Някои проблеми възникнаха около Штутгарт. След това Словакия. Там има известни забавения за придвижването към Виена но Министерството на транспорта подготвя един план, който би трябвало да придвижи нещата напред. Този доклад най-вероятно ще е последният доклад, който ще представя пред Европейския парламент за проект 17. Ние сме вече в края на моя мандат. От 2005 работя по този проект. Имаше съвсем малка пауза в участието ми. Имам известен опит с координирането на проекта и съм готов да го споделя с вас, що се отнася до графиците. Важно е да се преминават националните граници при такива проекти, да се излезе от железопътния транспорт и да се целим в интермоделността. След това връзките с други планове също са много важни. Искам да обърна вниманието на парламента на два основни проблема, които се срещат постоянно. Не трябва да забравяме, че трябва да се поддържа доверието на обществеността, да се говори постоянно с хората, да се настоява за значимостта на тези проекти. И още нещо. Бързия, бързото текучество а, и в местното самоуправление, и в правителствата на държавите членки. Тези проблеми бихме могли да разрешим последния начин. Първо, комуникацията с обществеността различни асоциации, синдикати, неправителствени организации, като например Асоциацион ТЖВ Ест или Магистари фур Европа, Германия. Те ми помогнаха много. Що се отнася до нормалните демократични промени в държавите членки, получих подкрепа от европейските институции. Първо, разбира се, Европейски парламент и след това техническа помощ от Европейската комисия. Искам да се обърна за помощ и към следващия Европейски парламент, защото а, преминаваме към едно планиране на по-високо ниво, многомодалното планиране и ако беше трудно по една линия да обвържем различни държави членки, става дума само за железопътен проект, ще бъде още по-сложно да обединим подкрепата и средствата на държавите членки, имайки предвид малките средства от многодишната финансова рамка, имаме нужда от политическа подкрепа. Thank you very much, Peter. Thanks for keeping to your time as well. First call. Много благодаря, че спазихте времето. Първия координатор, който се вмести във времето. Госпожа Гормай, Крамер, Майснер са се записали за изказвания. Някой друг? Госпожа Гормай има думата. Не случайно вие спазихте времето. Вие сте не само отличен унгарски професор, но и министър на външните работи След това бяхте и комисар, така че знаете как да показвате уважение към депутати и, и председател. Много се радвам каква отлична работа сте свършили. Много ми се иска да ви задържим на този пост, но от друга страна се надяваме и да станете външен министр при едното правителство в Унгария, така че много е важна тази линия за нас. Важно е да имаме добри връзки с Будапешта. То ще бъде изключително важно за нас. Благодаря ви. Как ще посъветвате човека, който ще взема поста ви след вас? Във времена на криза винаги възниква въпроса как да се промени начина на работа. Actually, uh, How... В моето семейство има хора, които са работили в железниците, пък и вие имате много опити, затова ми се иска да дадете някакъв съвет за своя наследник – Знаете, че и председателят си тръгва. Парламентът ще изглежда различен. Искаме е, при следващия парламент да има добра транспортна комисия. Господин Крамер има думата. Благодаря за представянето. Имам конкретни въпроси. е в Штутгарт, получавали са финансирана от Европа, казахте. Това е регионален проект, не се основава на европейски пари. Сега обаче чуваме нещо друго от комисията. Комисията казва, че европейски средства са дадени на този проект. Тази нова гара не е толкова функционална, колкото беше старата. И не отговаря на европейски стандарти. Тя е опасна. Може да ми кажете какво се случва с този проект. Няколко пъти питам Европейската комисия за един за една друга част от пътя, която е два пъти, три пъти по-скъпа, дори не е завършена, т.е. цените ще, цената и ще се повиши до нейното завършване. Каква е причината за това да се полагат нови релси? Старите не са били подходящи за товарен влак, доколкото разбирам. Но новите релси, които сега сте положили, също не стават за товарни а, влакове. Новата линия Братислава може да бъде економически жизнеспособна, ако може да пренася стоки. Ако има товарни влакове по нея, иначе целият проект става абсурден. Мисля, че за разлика от Штутгарт, там проекта ви е по-добър. И въпросът ми е следният. Питахме се коя линия ще отива до Виена през летището. Има ли решение вече? ще заработи ли до година, както първоначално се смяташе, и ще има ли връзка с летището, защото всъщност това беше проблема. Там имаше известно нежелание. Надявам се да ми дадете някакъв положителен отговор. Следващи оратор, госпожа Мейснер. Благодаря ви, господин Балаш. Имам съвсем простичък въпрос. по механизма за свързване на Европа. Казахме, че не искаме само строежи в Европа, искаме завършени строежи а, в Европа. Казахте, че всичко ще завърши до 2020 година най-късно. И предполагам, че тогава няма, разбира се, да отговаряте за проекта, но смятате ли, че е реалистично времевото, графиците, които са заложени всъщност, и как ще работи финансирането, защото държавите членки не винаги са много активни. Има даже секции, които не са започнати още. Например, Страксбургската, тази добра Тислава. Финансирането от държавите членки има ли го изобщо, защото не искаме този проект да се провреди поради липса на средства. Благодаря, господин Балашим, за думата да отговорите. Добре. Ще започна с последните два въпроса. Първо от Гарската гара. Координаторите правят предложения. И след това решенията се вземат от Европейската комисия и държавите членки. Мисля, че в крайна сметка решението бе добро. Не беше идентично с първоначалното, но в крайна сметка бе положително. Що се отнася сега до капацитета на гарата? Тук може да се поспори. Говореше се за удвояване на капацитета, но аз имам известни съмнения. Но мога да спомена едно проучване, което бе проведено от Управленския институт в Штутгарт и това проучване, изследване показва, че е, ще се увеличи капацитета с 30%. Много е трудно да се дава конкретна цифра за увеличаването на капацитета. Темата е много интересна, разбира се, и аз възнамерявам да я следвам отблизо, макар и да не отговарям тогава за този проект. Що се отнася до Улм? Това е една секция от пътя, която няма да бъде полезна, ако там не минава не минават, не се превозват товари, не минават товарни влакове. Ако искаме линия Рейн-Данюб от мултимодален тип, то Европейската комисия трябва да се замисли за това да се отвори тази железопътна линия за товарни влакове. Сега за Виена. Да. Възхитителна е тази гара. Австрия и Словакия не са взели окончателно решение, що се отнася до, сама, до самия маршрут на, на линията. Три варианта имаше първоначално и Северният вариант, като че ли ще бъде избран, но все още се изчаква, все още не знаем, защото се е, очаква получаването на едно стратегическо изследване, което се е, провежда от е, словашките колеги. Разговарям с транспортния министр на Словакия и на базата на това проучване, което се очаква, ще се вземе решение или за тунел под Дунава, или за шосе, магистрала, което да свърши, свърже, извинете, Виена Братислава, т.е. двете основни гари и летището или летищата по-скоро. До 2020 година какво може да очакваме да бъде завършено и какво няма да бъде завършено. Ако е, разгледах е, архивни документи, намерих един документ, е, който е подписан от транспортните министри. В 2016 година е срока записан там за завършване на цялата мрежа. Сега ясно е, че дори при най-добри намерения няма да успеем да изпълним този график. Всяка от секциите е подразделена и на всяка от тези поддребни части е сложен краен срок. Смятам обаче, че голямата част от проекта ще е завършена до 2020 година и съм... Не, аз съм убеден дори, че това е така. Какво може да направи Европейски съюз като финансиране? Един от мостовете, например, е добър пример за това, че бяха дадени допълнителни стимули от Европа, допълнителна помощ, което помогна на две големи държави членки, или поне големи по проекта, да направят един такъв скок и да направят мост, да построят мост. Както казах, е, няма политически пречки по-настоящем, е, няма и финансови пречки, е, чисто технически елементи трябва да бъдат завършени. След това за въпроса на госпожа Гормай, съвети към моя наследник. Този проект 17 ще бъде интегриран в коридора Рейн-Дунав от Страсбург до Сурина и Черно море. Това е мултимодалният проект. И ще бъде голямо предизвикателство да се изградат нови телени, защото това е на една пряка линия, са няколко линии, включая две стари държави членки Германия, Австрия и сравнително нови държави членки след 10 години членство Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, България. Но това е свързване на сърцето на Европа, което е високо индустриализирано с нови пазари и достъп до Черно море. Нито един координатор не може да се занимава с собствената си страна, за това ще предложа услугите си за нещо друго. Но мога да оставя три големи послания или полуки, които идват от личния ми опит. Първото е да се видят альтернативите. Първото нещо, което ме впечатли е, разбира се, с цялото ми уважение към принципа за субсидиарност и вземане на решение, когато за първи път посетих Штутгарт през 2005 година, бях видях всъщност този план, който беше много впечатляващ. Идеята беше да се промени много неща около старата гара. Зададах един технически въпрос на колегите от Германия и попитах какви альтернативи сте обсъдили. И и се отговори кайне альтернативе. Без альтер... не сме разглеждали альтернативи, никакви. Трябваше да приема а, този отговор. В политиката и при техническите въпроси също винаги има альтернативи. Ако не една, т.е. ако не няколко, една. Тази си позиция никога не съм крил. Сега казвам това пред една широка публика. И така, първото ми послание, госпожо Гормай, е альтернативи. При всеки случай. Второто ми послание е да се направи добра, добро устойностяване на, на събестойността. Цените никога не падат. Те винаги се увеличават. И след това подкрепа от страна на обществеността. Това нещо е много променливо. Никога не знае човек защо и кога. И същото се случи и с Штутгарт. 21, над 5 милиарда евро, хората казаха, а не. Не и на тази цена. Това е второто ми послание. И а, третото постоянна оценка на риска, включително оценка на риска за обществената подкрепа. Никога не смятайте, че са ви вързани нещата в кърпа при такива дългосрочни проекти. Повтаряйте тази оценка на риска всяка година. Това не бива да го забравяме никога, когато изграждаме мултимодални коридори. Благодаря, господин Балаш. Благодаря за работата ви. И сега ще дам думата на господин всеки да вземе дума, да, да, да седне при нас и да вземе думата. Господин Секи е координатор на ТНТ за проекти 3.19. Там се включва един от любимите ни проекти в парламента връзката с Перпиньон. Перпинян, извинете. Девети. Не. деветнайсет. Три, и 19. Да, да, да, да. Прав сте. 19. Пак се включва Перпинян, така че имате думата, Карл. Uh, Благодаря, господин председател. Много се радвам да съм тук днес в uh, това заседание на комисията. За мен това е изключително важно, защото сега е момента да се опитаме да преценим как стоят нещата, да видим какви въпроси са изправени пред нас и да а, видим как можем да продължим нататък и да реализираме напредък. Случай е до някъде специален, тъй като в момента сме в края на един важен период, където идентифицираме приоритетите на мрежата ТНТ. Предстоят ни нови приоритети, нови коридори, механизма за свързване на Европа, както и нови правила, които вие съвсем наскоро преди няколко дни одобрихте, за което сме ви благодарни. Радваме се, че демонстрирате ангажимент в дългосрочен план това ще подобри мрежата със сигурност. Това, което ще се опитам да направя днес, е да ви представя накратко няколко слайда. С тях ще ви разкажа къде се намираме и кои са най-належащите проблеми, след което съм на разположение за вашите въпроси и коментари. Обсъждаме приоритетен проект номер 3. Виждате го в червено на този слайд. Той свързва Испания с Франция, но започва от Португалия. А приоритетен проект номер 19, свързан с съвме... оперативна съвместимост на Иберийския полуостров. Двата са изключително тясно свързани. Виждате и по средата на Пиринеите една фигура, която прилича на две стрелки. Това е приоритетен проект 16. Той засяга не само прехода от едната страна на Пиринеите до другата, но и връзката с Южна Испания. Допреди известно време той беше в моята юрисдикция, така да се каже. Трябваше аз да работя по него. Задачата ми беше да подготвя почвата за бъдещото развитие. Виждате и сини звезди. На този слайд те означават местата, на които сме направили най-голям прогрес. В частност, отляво това е високоскоростната линия Тур-Бордо, която отива на север от Бордо, а по-надолу и връзката с Атлантика. Аз съм бил на всички тези места и трябва да ви кажа, че бях впечатлен от това какъв напредък е постигнат. Разбира се, има и някои проблеми, които все още трябва да решим, но сме близко до решаването им. Иберийския клон продължава надолу и е стъпва на платформата Естремадура Кастилия. Там виждате една липсваща връзка. Ще стане дума за нея след малко. След това, отдясно, от към Средиземно море, ситуацията е прекрасна, всички са много доволни. И имаме линия, която стига чак до Монпелие и отсечка от Тарагона до Валенсия, както и високоскоростна линия Барселона-Фигерес. Председателя вече я спомена. Тя е, минава през границата и вече функционира няколко години. Комисията, членове на комисията имаха възможност да направят посещение преди около две години, ако се налъжа. Те видяха сами за какво става дума. Все още очакваме линията да бъде напълно завършена и напълно функционална. Все още очакваме този щастлив ден, когато ще можеш с високоскоростен влак да стигнеш до Барселона и до Лион и други градове. Работата върви в това отношение. Малко е трудно, но ще стане. Нека да ви а, обърна внимание на четири основни момента. На първо място, кое е най-ефективното правило, което да спазваме, когато става дума за товара през Атлантика? Трябва да се има предвид, че една от отправните точки за превоз на товари през Атлантика е в Португалия, както и Южна Испания. Следователно, за да бъде тази а, връзка ефективна, трябва да имаме този факт предвид. Друг ваш момент, това е планът за завършване на липсващата връзка. Наскоро преговаряхме в рамките на периода 2014-2020, за кохезионните политики става дума, и имаше доста добри резултати. Смятам, че постигнахме, а, напипахме какво е решението, но все още предстои да видим напредък. Остават все пак някои проблеми. Виждате ги в синьо на картата. Това е ефективната връзка между Испания и Португалия. Това са въпросите, на които трябва да отговорим и то най-късно до около две години, до края на 2015. Друга точка, на която искам да ви обърна внимание, това е интеграцията на Средиземноморския коридор. В момента се работи, за да напредне коридора, но има проблеми с съвместивната, с оперативната съвместимост. И това ще е един от най-големите проблеми за мрежата ТНТ. Целият този средиземноморски коридор – все още има доста проблеми, които трябва да решим. Най-важният въпрос обаче остава отворен как да се справим с липсата на оперативна съвместимост по продължение на цели този средиземноморски клон, особено в отсечката около Перпинян. Виждате а, това и на картинката това е момента, който ни спъва. И заради него не можем да експлуатираме напълно тунела и всичко, което е свършено в останалата част на този клон. Нека сега да обърна внимание на някои проблеми за в близкото бъдеще. Става дума за два коридора, Атлантическия и за част от Средиземноморския коридор, който виждате в зелено, Атлантическия в жълто. Всички сте запознати с характеристиките, целим интермодалност и така нататък. На практика тези два приоритетни проекта 3 и 19 ще бъдат абсолютно интегрирани един с друг в рамките на тези нови коридори. Както виждате на картата, ще можете да стигнете от Мадрид до Алгесирас. След което има отсечки, които водят към Атлантика и Средиземно море. Средиземноморския коридор ще бъде най-важната връзка в, в западна Европа от изток на запад. Той ще, а, постиг, ще стигне чак далеч на север, до скандинавските страни, през, а, пресичайки река Рейн, така че връзката с а, Югозападна Европа е изключително важна на запад ще стигне и до Украина, но важно е че свързва севера с юга. Имаме и връзка на ам, Атлантика с Централна Европа, с Франция, с Германия. Има и връзка с Бенелюкс. Това е финалната отсечка от а, приоритетен проект 17, за който стана дума тъкмо преди малко. Това е отсечката, която е свързва Париж, Страсбург и така нататък до Германия. Много важни компоненти има в този коридор, с което ще се опитам да приключа. Това е морския компонент. Включени са морските магистрали и вътрешните водни пътища. Така че това прави коридора изключително интермодален. Наистина всички видове транспорт ще бъдат интегрирани. С това мисля, че мога да приключа за момента. Сигурен съм, че въпросите и коментарите ще провокират доста по-интересна дискусия. Така или иначе имате всичко написано и на хартия. Благодаря, госпожа Алесендър и госпожа Рике. Благодаря. Благодаря, господин председател. Много съм благодарна на господин Секи за яснотата и за това, че така внимателно се е подготвил за представянето на тези изводи и че ни запозна с новите коридори и бъдещето на мрежата. Той направи едно обобщение на възложения му мандат до сега, връзките с комисията за двете гранични пропусквателни пункта с наши съседни страни от двете страни на Испания. Не трябва да се е, забравя, че ако има повече пресечни точки с други държави, ще има и е, по-голям е, обем на превозите. Сега, за връзката между Монпелие и Албон, там ще има някои затруднения. Нямам предвид само до сегашните приоритетни е, проекти. Ако погледнем а, националните планове, примерно на Франция, надявам се да не кажете нещо с, за графиците. Ще имаме проблеми не само с осъществяването на проектите по тенте там, а всъщност има стълкновение между европейските планове и а, националните. Когато говорим за третата ЖП линия, има опасение, че нагоре към Валенция и, и по-нататък на юг а, има планове да се запази възможността а, за използването на двата стандарта в а, да има двойна линия и да се добави трета линия. Какво виждате, че ще случи в това отношение в бъдеще? Сега към Атлантическия клон. А, мисля, че е добра идея да се финансира а, развитието с а, тези средства от приоритетния проект, но за Португалия е, има една липсваща отсечка, когато достигне до океана и Португалия, като че ли има други планове за трасето. Може ли да не кажете нещо? На следващото заседание на координаторите смятате ли, че ще им помогне приемането на регламента от наша страна? Благодаря. Аз имам два въпроса и не сегна този въпрос. А, имате ли прогноза, така да се изразя, за връзката, за отсечката от Перпиньон до Монпелие? И какви са затрудненията там? За отсечката, която а, минава край Ним. Там а, явно се а, е, работи. Сега за а, отсечката, която е в страната на баските и а, стига до границата. на какво се дължи решението от Бордо до Тулуза да се изгради, а не до националният граница? а, всъщност нали, говорим, а, че трябва да е европейски коридор, а се получава по-скоро национален. Е, какво ще кажете за тази липсваща връзка между Бордо и а, страната на баските? Госпожа Билбао, благодаря господин председател. Искам да благодаря на господин Секи за доклада, който ни изпрати. Ще се спра на конкретен елемент споменат а, от него в доклада за достъпа до Атлантически океан. А, вие засягате един въпрос в доклада си, който ние като политическа партия обсъждаме с различните организации и институции в Испания и Франция. И изразяваме е, каква е нашата позиция, какво е необходимо. Не искам да се подценява това, което е направено на, в посока към Атлантическия а, клон а, и връзката с Франция. Но какво е решението според, според вас? Просто и испанските власти не ни отговарят нито по отношение на графиците за довършване на тази отсечка и всъщност като се погледне бюджета, като че ли е ясно, че испанското правителство не се ангажира сериозно с изграждането на тази отсечка. И пък и тази е, диаграма, където двете отсечки са в червено, е много красноречива. в Мобил 21 става ясно, че е, има разминаване с това, което говорихме и подкрепихме в пленарна зала миналата седмица. Какво може да направите, за да се упражни някакъв натиск върху националните е, власти? Европейските пари трябва да се използват за европейски проекти. А, ако искаме наистина да а, премахнем тези граници. Някои хора смятат, че и в бъдеще ще ги а, зачитат и укрепват председателя. В този въпрос има е малко външна политика, зададена от госпожа Билбао. Струва Мисля, че има национални съображения, по-специално по отношение на Франция и техните желания и прокарването на маршрута на коридор. Колко е вярно това. Прекрасно, ако можем да стигнем до Перпиньон но няма смисъл, ако от Перпиньон до Монпелие не се изгради връзката. И аз съм а, просто а, много пристрастен към темата, защото съм влюбен в този град а, Перпиньон. Благодаря ви за въпросите. Позволете да започна с последния. Той бе засегнат и от други уважаеми депутати малко една оговорка, макар и малка, тя е важна. Напълно съм съгласен с, с казаното от госпожа Билбао, че европейските средства трябва да се използват по максимално ефективен начин и е важно да се насочват решенията в определена посока. Вие и всички ние трябва да насочваме тези е, решения е, в посока на европейските виждания, нещата ще се подобряват, подобряват постепенно. За а, връзката Перпиньон-Фигарас и а, различните а, фирми, които участват там, решаващия въпрос е взаимната съвместимост с Франция, по-специално в проблемите за отсечката Перпиньон-Монпелие. Необходимо е време, за да се решат тези въпроси. Можем да намерим някои въпроси, които да са временни. Знам, че работят по този въпрос а, от френска страна. Смущавам се, като трябва да призная, че трудно бих могъл а, да си представя ясно кога ще е, настъпи официалното откриване на транспортната услуга и всичко ще е наред. Е, смущаващо е, защото се получават едни съобщения, после се отменят и се съобщава друго. Последното беше е, една през агенция за, на италианските ЖП линии, и там се говореше за 15 декември, което е неделя, а пак в, от друга страна в Испания казаха, ние не сме чували такова нещо. Така че права сте, като казвате, че вероятно трябва да намерим начини за по-силно въздействие при подобни случаи, защото това може да е пример и в бъдеще да стават такива неща. Трудно е да се приеме, че много пари се влагат в такива проекти. Участват и частни субекти и тези частни субекти а, поемат голям риск от а, а, това да за, а, се затруднят сериозно, ако не върви обекта по план всички тези финансови последици. Ние вие ги казвате, ние наблягаме на публично-частното партньорство. Трябва да знаем, че когато се реализира интересен обект чрез публично-частно партньорство, ние трябва да направим всичко възможно, за да може този такъв проект да се оползотвори представете си сега, Тур Бордо е най-важният а такъв проект с ПЧП и по някаква причина, не знам каква, не тръгват нещата. А, ние трябва да се постараем да проверим а, как, стои, е, как стоят нещата и да видим по какъв начин можем да упражним натиск върху съответните железопътни компании и държавите. Сега ще се спра на другите зададени въпроси. За а, Знаете, че е, ЖП, централният ЖП възел не е в приоритетния проект. Чувам, че няма да е готова, готов 2013-2015, което не е толкова зле, макар че не може да се ползва финансиране за изграждането им може да се финансира по отношение на планирането и проучванията. Има такива заделени, евентуално да се проектира връзка, която да е по-бързо високоскоростна от сегашната. Но, разбира се, като се правят проучвания, някои неща се отлагат, някои с няколко години, други с десетилетия, други за следващото поколение. Трябва да внимаваме. И сега да преминем към другата страна, Атлантическата. Въпросът на госпожа Билбао за отношението, поне моето впечатление, а, моето впечатление за отношението на френското правителство. Знаете, че комисионно мобилите 21 излезе с а, някои заключения относно общият проект на високоскоростните железници, които да се изграждат във Франция. Министър Ковие обаче заяви, че връзката с Испания, Борда, Бордо, да и връзката с Тулуза, там се пресича а, от Атлантическия океан към Средиземно море, все още са част от намеренията на френското правителство. Този проект може да се позабави поради финансови затруднения. За сега се опитваме, опитват да подобрят съществуващата линия от Бордо и френското правителство обяви, че за 2-3 години или до 2018 СНТ ще работи по цялата мрежа, което е много обещаващо и значително подобрява състоянието. Макар и в пред а, така, в предвижданията все още, но а, ще се подобри връзката. Неодавна бях там и а, се уверих, че сега се разбира какъв е проблема и се, ще се намери решение. В частност, отчитайки факта, че до 2018 година ще завърши мрежата в страната на Баските, ще стигне до границата. Има интересен, интересен проект за по-ефективно заобикаляне на Сан Себастиан. От също Тур Бордо ще се завърши до 2019 и цялата мрежа ще е на разположение, ще може да влезе в експлуатация. Отчитайки въпроса за задръстванията, и, а, това е реална възможност, защото знаете сега думата задръстване се използва за шосейния транспорт, което ясно сочи колко неотложно е да се повиши ефективността за товарните превози по железопътни, по железниците. И оттам нещата ще бъдат много добре, ако може да ги увържем с този централен ЖП възел. Мисля, че отговорих на повечето от заданите въпроси. Само две думи в заключение, с ваше позволение, господин председател, по отношение на, на ангажимента от страна на трите правителства Португалия, Испания и Франция. В Талин по време на дните на програмата ТНТ, вие, някои от вас бяха там, с удоволствие присъствах на подписването на декларацията за поемане на ангажимент от трите държави в присъствието на съответните министри. тоест, не са просто голи думи, а документ, който ангажира правителствата накрая, трябва да кажа, че естествено има финансови затруднения. Сега с началото на новия етап ще спазим и а, поетия ангажимент да се стараем а, все по-добре да разбираме финансовите аспекти на проблемите, с които се занимаваме е, как се прилага принципа за публично-частно партньорство и използването на нови е, инструменти, като например облигации за конкретни проекти и какви други нови идеи има. Какви са възможностите а, е, в едната, ед, през едната година да се е, работи за подобряване на сътрудничеството е, с съответните институции в Португалия, Испания и Франция, за да може да се намери е, решение за осигуряване на критично важната финансова обезпеченост. Благодаря. И така, сега ще дам думата на господин Винк, но тъй като той закъснява, ще помоля а, другия колега. So, ERTMS, Carol, floor is, is yours. И така ще говорим за ERTMS, Европейска система за управление на ЖП транспорта. А, Тази година трябва да ви кажа, че се чувствам по-оптимист, имайки предвид напредъка. Имаме два стандарта. Едното е 203D и третата, третия стандарт, който бе готов 2012. Другия напредък за RTMS е решението, което бе взето от Германия сега Германия е убедена, че това е системата за Европа, подходящата система за Европа. Що се отнася до оперативна съвместимост, другите координатори говориха, има три условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да я има. Първо, трябва да бъдат премахнати а, тесните места в, в системата от инфраструктурата, след това да се въведе и RTMS като стандарт и на трето място да се хармонизира да хармонизират правилата за национална безопасност. Какво се случва днес? Председателят ми е дал време, затова ще говоря накратко. Ще ви дам основните моменти за действията, които ще предприемем в близко бъдеще. Може би трябва да забравим този термин и e RTMS и да говорим повече за работата на комисията и за оперативната съвместимост. Системата трябва да бъде оперативно съвместима. Що се отнася до стандарта, трябва да кажем, че трябва да се приемат минимални изменения, за да стане системата по-сложна и да не стане по-трудна за тестване. Как ще го направим? Ще разгледаме трансграничните части, защото ако ги вземем предвид едно по друго като проекти, е, ако погледнем някой от тях, и аз между другото бих казал даже 10 трансгранични секции, които можем да решим между всички страни, то тогава ще сме разрешили 80-90% от проблемите с оперативната съвместимост. За това сега ще занимаваме с тези секции. И това ще разреши большинството от проблемите, които съществуват. След това трябва да се укрепи прилагането на ERTMS. Първоначално имаше план за разгръщане. Знаем, че някои държави членки закъсняват тук и ще видим какви секции, а, извинете, какви мерки могат да се предприемат и стимули, за да може по-бързо да се прилага и RTMS. На трето място, що се отнася до стандартизацията, която един от, основ... един от основните ми проблеми е, ще се опитаме да оборудваме всички с базово оборудване 3, защото то е опера оперативно съвместимо и с старата техника и с новата техника. И това ще опрости начина по който се прилага системата. На четвърто място искам да помоля парламента да обърне внимание на а, ролята на ЕРА в а, рамките на железопътния пакет, защото това ще даде е, възможност за по-голяма оперативна съвместимост. След това комуникационната система, знаете, че RTMS е контролна сигнализация и скоростта и е, съществуващата система, която може да остане прекалено стара до 2025 година. За това ще видим какво може да замени тази комуникационна система, като принципа е да разделим съвсем ясно а, комуникацията а, от другата част. Т.е. ETCS, които сега се разработват като базово оборудване 3, трябва да си комуникира с каквато и да е комуникационна система се избере. След това на шесто място тази система, която сме разработили сега, все повече се признава и в световен мащаб като водещата система за контрол на скоростта и сигнализация. Би трябвало и да подкрепяме индустрията, но и да се опитваме да им дадем стимул, за да може да бъде тя да бъде прията по цял свят и да се прилага по цял свят. От технологична гледна точка за Европа това е много важен въпрос, защото това е въпрос на лидерство в този отрасъл. И ако погледнем всички тези препоръки, ще имаме програма за следващата година и това ще допринесе за оперативната съвместимост, която за мен е изключително важна. И ако има едно послание, което искам да отпратя, то е, че оперативната съвместимост е основният проблем и благодаря, госпожа Яла Сендер има думата. Благодаря ви за това ясно представяне на ERTMS. Разглеждаме железопътния пакет, работим по оперативната съвместимост и срещаме много въпроси и много проблеми. Вие сте прав, че има държави членки, които трудно приемат решения, които би трябвало да бъдат прияти на европейско ниво. Вашата препоръка е да оборудваме а, локомотивите. Искаме инфраструктурата да бъде адаптивна. Е, доста е сложно това. Това е един компромис, но вие препоръчвате всички локомотиви да имат ниво 3, базово оборудване 3. Какво да кажем на хората, ако видят, че цената е много по-висока от тази по-настоящем. Трябва да изпратим ясен сигнал на сектора. Госпожа Билбао. Благодаря за пояснението, които дадохте. Работи много активно по темата. Виждате какво се случва с пакета. Ако погледнем обаче, що се отнася до оперативната съвместимост, това, което ни вълнува, наистина са и компромисите и крайните срокове. Искам да разбера какво мислите вие за ролята на Европейската железопътна агенция или ЕРА и връзката и с националните ЖП агенции. Къде трябва да бъдат компетентностите? Имаме ли нужда от преходен период и каква трябва да бъде ролята на националните агенции за постигане е, на пълно прилагане на тази нова система. Има определени стъпки, които трябва да се предприемат, а още не са предприяти. Благодаря. Госпожа Майснер, съвсем накратко, господин Винк, много се радвам, че Иртиемец вече не е проблем в Германия. Винаги сме имали проблем. Е, знам, че много критики бяха отправени. Явно проблем вече няма. Имали ли сте сходни проблеми в други държави, защото ние искаме и РТМС да се използва навсякъде? Господин Рике, един по-общ въпрос имам аз, господин председателю. Господин Винк, знам, че нямате много време но казахте какви са трудностите, с които сте се сблъскали при разработването на системата. По-рано се каза, че трябва да се отласнем от настоящия момент. Какви според вас ще бъдат проблемите по отношение на базово оборудване 3 на Европейската железопътна сигнална система? И накрая аз казах председателят, аз изпомням тъмните времена, когато се опитвахме да накараме държавите членки да приемат тази система за сигнализация. И аз много се радвам. Госпожа Майснер също беше въодушевена от това, че Германия е видяла светлината и е дала зелена светлина на проекта. Има ли други държави, в които се срещат проблеми с напредъка? Мисля дори за собствената си страна. Какво е положението с Обединеното кралство и РТМС? И четвъртия железопътен пакет, вие го споменахте. Мисля, че знаем какви са техническите стълбове на този пакет за някои от нас, включително и аз съм сред тях, това е най-важната част от този пакет, ако искаме оперативна съвместимост, вие споменахте. Имате думата. Ще се опитам да отговоря на различните въпроси, които бяха зададени. Първо, що се отнася до оборудването с базовото оборудване 3 с максимална стандартизация, избирайки това ниво 3, ще имаме по-ефективна и ефикасна система, която ще струва по-малко. Зная, че съществува проблем, особено в Испания, защото там се използва ниво 2, каквото и да е това ниво на базово оборудване и ако стигнем до това решение 3 да бъде нивото на оборудването, на локомотивите, то тогава трябва да видим миграцията а, от старата система към а, това ниво 3 ще представлява. Така че ще бъде голямо предимство, ако можем да модернизираме всичко на това ниво 3. Така системата ще бъде много гъвкава и ще може да бъде съвместима с старата. Т.е. тя може да върви и на инфраструктура, която отговаря на ниво 2 както разбира се и на ниво 3. Този план все още не е окончателен. Много се надяваме това да е възможно. Аз съм говорил с отрасъла и ако това е възможно, това ще бъде наистина голям плюс за всички. Ще извлекат полза и националните органи, и отрасъла, и железниците. Що се отнася до е, железопътната агенция ЕРА и националните агенции? четвъртия железопътен пакет, който вие обсъждате, е заложил много добри принципи. Проблемът е обаче да видим каква е ролята на националните агенции и каква е ролята на Европейската агенция. Не можем да си мислим, че Европейската агенция ще отговаря за всички процедури и всички държави. Говоря за процедурите за одобрение. Трябва да има взаимодопълване между националните агенции, които се занимават с безопасността и европейската. Всъщност Европейската агенция ЕРА предлага това ниво 3, но вече как ще стане това и отговорността би трябвало да бъдат в ръцете на същата тази ера Те трябва да имат някакви правомощия върху националните агенции. Тоест, до известна степен ще намалим ролята в процедурата по одобрение на националните агенции и ще засилим правомощията на европейската такава. Ще видим къде ще бъде баланса. Сега за други държави. Много ме зарадва решението на Германия всичките ми разговори до момента са положителни с немската страна. Те приеха, че приоритета за коридора, коридорите, извинете, и по-специално тези, които ни интересуват като европейски коридори, са този Рейн Алпите, който от Роттердам до Германия всъщност. Също така приемайки този приоритет, аз няма от какво да се оплаквам по отношение на отношение на, на тяхното становище. Друг проблем имаме, обаче, по който ще има още много разговори. Трябва да има по-тесни връзки с Френското министерство и това според мен ще забърза нещата. Там имаме проблеми. Няма да го крия. Имаме проблеми при убеждаването на френските власти е, да приемат такава програма. Това е включен в плана за разгръщане. Спазването на графика, който е записан, всъщност ще бъде един от големите проблеми, които трябва да обсъдим с тези власти. Що се отнася до Обединеното кралство сега, там всичко е прозрачно, има Както винаги, Обединеното кралство е на различно мнение, но диалог има и а, нямаме големи проблеми при дебатите с а, британските власти. И, има ли въобще въведен РТМС в Обединеното кралство? Пита председателя. Да, трябва да се започне все пак с един и след това нещата ще тръгнат. Има проучвания за удължаване на високоскоростната линия те са задължени да въведат ERTMS. Това обаче е един от големите проекти а, по тези мрежи. А, аз съм оптимист. Оптимист съм. Що се отнася до системата за комуникация, която бе засегната от господин Рике, Днес ERTMS е комбинация от ETCS плюс GSMR. GSMR е комуникационната система, която е разработена за железопътни транспорт. Разбираме, че що се отнася до обмена на данни, който ще е необходим в бъдеще, който не е само свързан с системата ERTMS, а трансфер на данни, който може да бъде много по-голям и по-обемен, имайки предвид ефективността и ефикасността, която желаем да се постигне в железниците, за разлика от шосейния транспорт, то тази система трябва да бъде по-широка, по-голяма, с по-голям капацитет за поемане на обмен на данни. И ето тук трябва да видим какъв тип комуникационна система ни е нужна. Най-лесното, разбира се, според мен, ще бъде а между другото имаме и споразумение да използваме универсална далекосъобщителна система 3G, 4G и така нататък. Това е нещо, което започнахме да разглеждаме е, и господин Рике по отношение на графиците до 2019, извинете, 18-та, правя се ораторът, ще предложим комуникационна система и след това можем да подготвим мигрирането от съществуващата с GSMR към новата комуникационна система и до 2022-2023 година вече може да сме готови да а, приложим на практика тази нова система. Но това още е част от проучването. Благодаря, господин Винк. Още една дума само искам да кажа. Искам да благодаря на комисията и на председателя за тяхната подкрепа по този проект. Много често беше изключително чудовищно трудно. Имахме нужда от късмет, но сме позитивни, оставаме оптимисти. Вярваме, че проектът ще проработи и то ефективно. Можете да разчитате на това, че аз, докато, докато съм координатор, ще направя всичко възможно. Председателя, благодаря. Би трябвало сега да чуем господин Бринхорст, но доколкото разбирам, той все още не е пристигнал. Така че ви предлагам да направим 3-минутна почивка и се надяваме, че той ще е пристигнал до 5 часа. Само няколко минути, докато той е в залата. Благодаря. Okay, colleagues. И така, колеги, успяхме да спасим господин Бринкхорст от службите за сигурност на парламента. Той е координатор на приоритетен проект 6. Това е Оста Лион, Триест, Дивача, Любляна, Будапешта, Украина. Когато сте готов, очакваме вашето изказване. Ако може да се съберете в 7 минути, би било чудесно. Имате думата. Господин председател, благодаря ви много. Уважаеми а, бивши колеги, извинете ме, че закъснях. Радвам се все пак, че имам шанса да говоря в тази изграда. Всички се борим за прозрачност и така трябва да бъде, но напоследък е по-трудно да се пробие тук. Така че извинения още веднъж. Това е положението. Да минем по същество. Приоритетен проект номер 6. Имам много добри новини. В две области от Лион до Торино и трансграничната секция към Дивача и Словения има съществен напредък. Първо, отсечката от Лион до Торино. За мен това е най-важният проект от целия, в рамките на целия коридор. Много е важен а, като базова линия, има и много важни връзки на страни. Сигурно вече а, са го споменали колегите по другите проекти. В рамките на последните години в Италия започнаха вече строителните дейности. Както знаете, те доста се забавиха, но през август тази година най-сетне започнаха. Машините са там. Трябва да се а, направи 7,5 км тунел, който ще бъде завършен до 2016 година, т.е. в рамките на 3 години. Това беше огромен пробив. И а, това беше отчетено от а, господин Оланд на срещата на върха през а, ноември месец. Трябва да споменем и за удължаването на работите в други части на отсечката. В някои има съществено развитие, но все пак нещата се бавят. През 2014 правителството в Рим потвърди, че ще приключим отсечката, за която отговарят те. Отсечката до Торино вече също се обсъжда активно, което означава, че работите са а, започнали. Пак през ноември беше ратифицирано ново споразумение между Италия и Словения. Радвам се, а, прощавайте, и Франция. А, радвам се да ви съобщя, че в френската част всичко а, вече е изпълнено. А в Италия все още имат малко работа, но на 1 януари ще имаме завършена базата на, на този, този дял. Така че това са добрите новини. Много забавения видяхме през годините. Сега трябва да действаме. Това е основното. Ще бъда кратък, така или иначе вече закъснях. Трансграничната отсечка между Италия и Словения също а, се развива добре. Има общи структури, които би трябвало да започнат да функционират през юни. Те са а, реализирани на базата на общи економически интереси, което е чудесно. Ще има а, информация по въпроса на последващите събития. Информацията ще засегне и изследване на тема влиянието върху околната среда, както и съдействието на местните власти, което вече знаем е изключително важно. Те трябва да са наясно с прекия ефект от проекта и наистина трябва да вземат участие. Моето заключение по тези два проекта Лион Торино и Триест Дивача е, че проектите се движат добре. Естествено би било а, да постигнем дори по-голям напредък и то по-скоро, но шансът за това не е много голям, защото в някои региони има отрицателно а, отношение към проекта. Разбира се, и публичните финанси не са в цветущо състояние. Изобщо цяло чудо е, че се опитваме да завършим проекта и че а, правителствата успяват да вземат тези иначе много трудни решения в трудни времена. На срещата на върха в, през ноември стана дума за това. Но като цяло сме оптимисти. Новите указания, заедно с механизма за свързване на Европа, са приети, благодарение и на работата в парламента. Това са важни проекти. Надявам се, че хората, които ще работят по тях след мен, ще а, могат да видят какви ползи ще донесат те и какви постижения сме реализирали. Благодаря. Благодаря, господин Бринкман, госпожа Айл Сендер. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Бринкман, за всичко, което споделихте с нас. Искам да кажа, че много се радвам, че някои от препятствията вече са преодоляни. Исках да ви попитам нещо във връзка с самия маршрут. Той вече е окончателно решен ли е? Властите съгласили ли са се с него? Искам да попитам и за планът за инфраструктурата. Виждаме графика за тунела, който трябва да бъде приключен до 3 години но искам да знам какво ще направите, за да се подобри графика. Би било срамота, ако тунела не е а, завършен до 2300 и не е свързан с останалата част от инфраструктурата. Господин Рике, а, господин председател, аз имах същия въпрос. обсъждаме връзките с Лион и проект на стойност 10 милиарда. Това е изключително голяма сума. Какъв е смисъла да строим тунел, ако той няма да е свързан с останалата част от мрежата? Когато говорим за връзката при Лион, това е една изключително важна част от проекта. Струва ми се удивително, че такъв огромен инфраструктурен проект остава изолиран. И един въпрос от мен, казва председателя. Притеснявам се за връзката между Италия и Словения. Особено при пристанището Копа, защото Знам, че трябва да се започне работа между 2013-2015. Ще ни разкажете ли малко повече за това какво се случва там? Особено от словенска страна. Имате думата. На първо място искам да ви уверя, че Маршрут е уточнен и е потвърден, заложен е в споразумението, така че няма да има повече промени. Особено от италианска страна имаше много притеснения по този въпрос. Не искаме повече да отваряме тази тема. Разбира се, комисията би предпочела всичко да се случва по-бързо и да се приключи предсрочно, но това е огромен инфраструктурен проект. Да приключи по-рано е по-скоро, колкото правило. 2300 е а, годината, на която се надяваме, като последна година. Ако прочетете през комюникето, там много ясно пише, кои са ключовите области. Аз мога единствено да върша работата си колкото се може по-дейно. И а, ще мога да се включа най-вече в а, фазата на а, работа, процеса на работа. Вие, ако можете да помогнете, сте добре дошла. Колкото до въпроса на господин Рике, финансовата подкрепа от страна на Европейската комисия винаги се е разглеждала като а, подкрепа от страна на трети източник. В момента има споразумение, подписано а, през ноември, в което се уточнява подкрепата от а, името на двете страни, както и забавенията. Разбира се, има достъп до средствата, но не толкова бързо, колкото ни се иска. До 2300 обаче има 16 години. Не мога да говоря от името на комисията, но през цялото това време, в процеса на работа, ние ще се опитаме да окажем натиск. За бъдеще, връзката между Испания и Франция също ще трябва да се задвижи, да имаме а, предвид това, което се случва от испанска и от френска страна. Както казах, става дума и за пари. Парламента много добре го знае, по-добре от всякога. Няма да ви го натяквам обаче. Просто това е ситуацията, в която се намираме. Разбирам какво искате да кажете но този, който е в ситуация на нужда, няма право на избор. Радвам се, че споменахте Копер. Вече много време това място е, а, така да се каже, проблем, защото е ключово място и осигурява достъп до Средиземно море. Но тук има едно известно разделение – пристанища, като пристанища имаме Копер и Триест. При Копер има обаче и ново развитие. Първо, ново споразумение между Италия и Словения за обща структура, което означава, че всякакви колебания вече са отстранени. Второто и по-важното нещо, това е, че сътрудничеството по море се развива и вече включва Италия, включително и Венеция, включва и Триест, ще се включи и Копер. Сега и Харватия се присъедини, тя също е в региона. Без да съм излишно а, въодушевен, смятам, че това е много важно и че Северна Италия и северната част на Средиземно море и Адриатическия бряг – ще има голяма полза от това за бъдеще и ще бъде по-конкурентно способен. Като се обърна към последните 7 години, през което време съм бил много силно ангажиран с проекта, мога да кажа, че нещата се развиват, но всякаква подкрепа от парламента ще е от помощ. Благодаря много, благодаря господин Бринхорст. Ще се възползвам от тази възможност да благодаря на всички координатори от мрежата ТНТ за техните доклади, както и за подкрепата от комисията, която им помогна. Ще видим какво ще излезе от всички тези проекти за в бъдеще и какво ще направи следващата комисия по транспорта в рамките на следващия парламент – ще видим дали те ще подкрепят така активно тези проекти. Вие споменахте вече обединяването на северно-адриатическите пристанища. Това е нещо, което господин Коста много упорито се опитваше да постигне. Благодаря много на всички. Минаваме към следващата точка, която има връзка с отваряне на пазара на пристанищи услуги. Благодаря на координаторите, които си тръгват. А сега а, господин Флекенштайн има думата, за да представи доклада си. Благодаря, господин председател. Да, ще изчакаме само, за да напуснат координаторите. Okay, Mr. Fleckenstein, Port Services. И така, господин Флекенштайн. Благодаря, господин председател. Колеги, предложението на комисията засяга три области. Достъпа до пристанищните услуги, финансовата прозрачност и надзорните органи. Приветствам а, това, че комисията си взе полка от миналото и вече подходът ти е малко по-разумен. За разлика от а, пакетите за пристанищата 1 и 2, където се включваха пътниците и товара, както и заетостта, всички тези а, теми вече са там, където има мястото. Има обаче и някои неща, които търпят критика. Много заинтересовани страни не са съгласни с предложението. Там, където става дума за прозрачност, за фондове и за независимостта на надзорните органи. Смятам, че текста на комисията може да се адаптира. Няма нужда от изцяло ревизирани норми за пристанищата, но има някои, които могат да имат полза от по-точни формулировки. Някои от пристанищата имат нужда от автономия, за да могат сами да решат кой е най-добрият начин да привличат инвестициите. Те не желаят да са зависими от министрите на транспорта в това отношение. Важно е да могат сами да определят бизнес плановете си. и да не зависят от а, държавни средства. Трябва да осигурим и равнопоставеност в рамките на конкуренцията. Трябва да разгледаме също така и модернизацията и указанията за а, хармонизиране. Има и директива за концесиите по която също не сме постигнали съгласие. И трябва да бъде постигнато такова. И така, по отношение на доклада, има 84 изменения, които са предложени. Това не е достатъчно, но процесът е едва в началото си. Ще имаме и изслушвания. Синдикатите също ще се включат което означава, че ще има други изменения. Трябва да сформираме някакъв механизъм, който да ни позволи да получаваме оплаквания, без това да увеличава административната тежест. Същото въжи и за процеса на консултации за крайните потребители. Трябва да внимаваме как подхождаме, защото не искаме допълнителна бумащина. Всичко, което е поискала комисията, трябва да се формулира изключително прецизно. И трябва да поработим още малко по формулировките. Колкото до приложното поле на предложението, за мен това не са само пристанищните услуги. Драгирането не влиза в обхвата на предложението, защото това е само въпрос на поддръжка. Колкото до навигационните услуги, за мен това също не влиза в обхвата на приложението поради съображения за сигурност. Тези а, услуги могат да бъдат под юрисдикцията на националните власти. Според мен имаме нужда от още няколко изменения, за да изчистим този въпрос. Колкото до ограничаването на броя пристанища, които са доставчици на услуги, трябва да направим така, че това ограничение да е възможно в рамките на предложението и то да е обосновано. Трябва да има обосновка. Има различни критерии, които можем да използваме, като например размера на пристанището или пък неговия економически капацитет да обслужва кораби. Няма никакъв смисъл пристанища да се конкурират или пък да изпитват затруднения с твърде много кораби. Колкото до селекцията, Вместо да се опитваме да работим с всички услуги, концесията трябва да включва определени услуги. Всичко това трябва да е описано в концесията, защото твърде много концесионни договори просто се раздават необосновано. И още нещо, което не е в моя проект доклад, но мисля, че трябва да се включи. Това е идеята за избора, пожелание. Това трябва да се избегне. И според мен е възможно. И доколкото разбирам, комисията по заедостта вече ам, търси решение, защото пристанищата трябва да са в състояние да осигуряват услуги сами а не както пише в предложението на комисията. Това също е подробност, която трябва да обсъдим. Колкото до инфраструктурата, трябва да има споразумение и съгласие по отношение на товарните и пилотните процедури. Те трябва да се извършват по прозрачен път Пристанищата трябва да имат свой собствен бизнес план и да го следват. Особено когато става дума за развитието на местната економика. Делегираните актове също трябва да се ограничат само до класифицирането на плавателни съдове. Колкото до съображенията, свързани с околната среда, това също трябва да решим дали влиза в доклада или не последен коментар. Потребителите на пристанищата са нещо, което трябва да вземем предвид. Трябва да сме гъвкави в това отношение. Може да има, например, настоятелство или някакъв надзорен съвет или нещо друго, което да се произнася по някакъв адекватен начин от името на потребителите. Трябва ни информация за критериите, които ще се използват. Не бива обаче да има а, каквато и да било дискусия по отношение на таксите и какво, на какво ниво трябва да са те. Това трябва да оставим на самите пристанища. Колкото до този бор, за който споменах, това може би трябва да е орган, който да се занимава с оплакванията. В много страни членки има подобни транспортни органи и отдели, които изпълняват тази функция. Предвид цифрата, броя на тези органи, ние трябва да се съсредоточим върху тяхната функция, В доклада също така трябва да се посочи и точка за контакт за оплаквания. И а, нейната функция трябва да е много ограничена и специфична, само за оплаквания. Но не и за по-общи оплаквания към Европейския съюз. Там, където вече има такава точка на контакта, тя може да продължи да функционира, където няма, трябва да се направят такива точки. И така, крайният срок за изменения е 13 декември. Имаме две срещи на докладчиците в Сянка през декември. След това на 11 февруари ще има заседание на комисията и през март ще гласуваме. Първите реакции извън парламента от страна на страните членки и други институции са като цяло положителни. Все още обаче има дискусии с синдикатите. Те имат някои притеснения, но те винаги имат. И така, както обикновено, нищо не е сигурно, докато не е сигурно. Имам господин Комуцаков и другите докладчици в сянка. Предлагам 4 минути, след което господин е Мандала Феданза и господин Ниграндес, както и госпожа Айла Сендър. Предлагам 4 минути за докладчиците в сянка, по 2 минути за делегатите. И ще използваме часовника, за да не прекалим с времето. Господин Комицакис, Благодаря ви, председателю. Има един въпрос, който е много сложен, който искам да засегна. Става дума а, за нашите очаквания. Очакванията са ни в крайна сметка да се постигне успех не трябва да ни обезокоръжават тежките преговори, провалите до този момент. От друга страна, трябва да покажем и гъвкавост, и конструктивен дух, за да се опитаме този път да постигнем споразумение най-накрая. Поради тази причина и поради това, че вярвам във всичко това, което казвам, бих искал е, да кажа, че гледам много положително на представянето, което току-що чухме, както и цялата работа на господин Флекенштайн, който се представя отлично. Голямата част от неговите предложения наистина върват в правилната посока. Освен това, е, смятам, че ще имаме достатъчно време да разгледаме различните моменти, различните точки, които най-вероятно изискват или изяснение, или промяна. Така или иначе, е, бих искал е, да не се забравя, че работата, която е извършена е, до момента, върви в правилната посока. Казах го вече и всъщност го повторих. И така, започваме, значи, с този, тази организация за независим контрол. Напълно съм съгласен с господин докладчика в това отношение и смятам, че тази организация за контрол трябва да бъде заменена от независима организация, без да създаваме нова такава. Трябва обаче да имаме гаранции е, за това, че който извършва тази работа, я извършва по независим начин, т.е. играе независима роля. Що се отнася до 18 ти член, който е свързан с сътрудничеството между отделните контролни организации. Аз съм съгласен с различните задължения, които са изброени тук. В същото време обаче е хубаво да предвидим една платформа за диалог, която да бъде достатъчно гъвкава, за да имаме обмен на добри практики и становища. Съгласен съм обаче с това, което казва 18 ти член. Що се отнася до ограничаването на броя на доставчици на услуги. Мисля, че тук бихме могли да имаме още три критерия, които биха могли да направят е, ясно ограничаването на техния брой. Първо, е, ограниченото морско пространство, защото има ограничена възможност пристанището да поема определен брой кораби, след това опазването на околната среда. И така тези критерии, които току-що споменах, биха могли да допринесат за това да имаме ограничен брой доставчици на услуги, които да удовлетворяват всичките условия, които изброих. След това, що се отнася до консултациите с ползвателите на услугите. Аз съм за това изменение, което е подадено и е, ми харесва идеята на господин Флекенштайн. Що се отнася до необходимостта управляващата организация на пристанището да бъде независима и автономна, смятам, че се върви тук в правилната посока, защото управляващия пристанището трябва да следва и някаква економическа стратегия и бизнес стратегия, разбира се, спазвайки някои базови принципи, като например прозрачност, която е фундаментална винаги, след това, особено когато става дума и за обществено благо или за държавни предприятия. Само една секунда. А, що се отнася до това, което казва регламента, ние също смятаме, е, че трябва да се публикува в официален вестник всичко това. Извинявайте, наистина, но има още два елемента, които искам да спомена. Те са много важни. Едното е дрегирането. Ние сме съгласни с текста и логиката на нашия докладчик. В същото време обаче бихме искали да има нещо специално в това дрегиране. А, от друга страна, драгирането много често е под формата на държавно подпомагане. Така че това трябва да се взема предвид. И що се отнася до пилотските услуги, трябва да се намери а, някаква, някакъв компромис между текста на комисията и нашия вариант. Благодаря. Dank u wel, voorzitter. Ehm, in het Nederlands is er een gezegde, ehm, derde keer goede keer. На холандски имаме такава поговорка. А, да ти излезе късмета, просто да си където трябва, когато трябва. А, ако ми трябва да кажа, че това е такъв случай, защото допълненията на докладчика още повече засилват а, а, доклада в правилната посока. Има различни различен контекст, различни обекти, когато говорим за пристанища, но мисля, че е важно да използваме този нормативен акт в общата ни стратегия за въвеждане на общи европейски стандарти. Разбира се, ние сме за това да се засилва пазара на всяка, верига от, на всяка брънка от логистичната верига а, и да засилваме конкурентоспособността на нашите а, пристанища. Дори да има конкуренция между различните пристанища, услугите, които се доставят в пристанището, трябва да могат да функционират така, че да са устойчиви предвид на пазарните условия. Що се отнася до приложното поле, а, там трябва да се внимава. Мисля, че това, което прилага на този етап докладчика, не е оптималното по отношение на а, нормативния пакет. Аз не съм за засилване на административната тежест а, и трябва да кажа, че за да осигурим а, а, това, трябва да а, гарантираме а, добър надзор и подходът е, на докладчика заслужава подкрепа. За консултирането с потребителите на пристанищата намирам, че предложенията на докладчика са в правилна посока предвид на първоначалното предложение на комисията. Да, трябва да се таксуват тези услуги, но при пълна прозрачност и е добре е да се анализират цялостните економически последици от това, преди да се вземе решение. Нещо, с което не мога да се съглася, е предложението да се премине от един доставчик към друг с строги изисквания по отношение на персонала. В различните държави условията са много различни. Трябва да постигнем едно е, справедливо решение е, и предвид на социалния диалог. Но тук ми се струва, че има хора, които се опитват да промъкнат разни идеи през задната врата. Виждал съм го в комисията по е, заетостта. Съществуват механизми за диалог, но ние като депутати не може да се опитваме да, доклад, да доминираме е, и решаваме всичко. трябва да се разглежда пакета като в цяло. Цялост. срока 3 до 5 години за прилагане не мисля, че е удачен. Ще има хора, които ще се опитат да шикалкават през този преходен период. Трябва колкото може по-бързо да се въведе системата, тъй като това е в полза на конкурентноспособността на нашите пристанища, но съм сигурен, че с, с, ще постигнем съгласие. Благодаря ви. Благодаря. Четири минути. Ще ви зарадвам, господин председател. Може да не ми трябват четирите минути. Трябва да поздравя докладчика. Определено а, предложенията му подобряват първоначалното предложение на комисията. Що се отнася до надзорния орган в предложението на Европейската комисия, мисля, че това е рецепта за абсолютно излишна бюрокрация. Все пак имам някои неща, които ме е, притесняват. Колкото и добре да се промен, да се а, адаптира предложението на комисията чрез предложението, аз не мисля, че то ще се приеме. Два пъти вече с добри основания предложението на Европейската комисия се отхвърлят. Добре е да разберем какво от това, което ние знаем, е непонятно за комисията. Както и да е, по същината си това е предложение, което е твърде бюрократично и интервенциозно, не признава а, пазарния принцип и свободата на а, пристанища да осъществяват тези услуги, за които те се субсидират. А, на практика, според мен, няма нужда от този регламент, предвид на ситуацията на пристанищата в Европейския съюз. Ако има не е право да се дерегулира. Това е именно сега момента. Трябва да видим какво прави Европейската комисия по отношение на държавната помощ, както и какво ще предполага директивата за концесиите по отношение на а, пристанището. Ние имаме много добри индустриални пристанища. Има хиляди а, хора, които зависят от поминъка си, работейки на пристанищата тук искам да, да припомня на Европейската комисия, че няма решения, които да са подходящи за всички възможни случаи. И за това бих казал, господин председател, да отхвърлим това предложение. И мисля, че а, а, ако добре обмислим това предложение, именно такъв извод ще се наложи. Благодаря, господин Вилс, 4, госпожа Вилс. 4 минути. Благодаря. След като изслушахме докладчика, също а, ние отхвърляме текста. 80% от хората, с които работих, те казаха, че са удовлетворени от достъпа до пазарните е, и пазарните условия по отношение на представящите услуги, така че няма нужда от всичко това. Не съм сигурна, че Европейската комисия ще е, приеме това. Сигурна съм, че ще излезе с четвърто предложение, е, четвърти пакет и ще направи обратен завой. Също по правните е, аспекти. Мисля, че е, това не е удачно избран нормативен инструмент. Е, въпросите, касащи европейските пристанища, не бива да се уреждат с регламент. Консултирах се с търговските палати на Северното крайбрежие на Германия и те също са на това мнение. Не е добре тези дейности, които са несвойствени да не се включват тук, като например драгажните услуги или услугите на пилот. И ако видим какви са нагласите в комисията и в съвета, дори да махнем драгажа и пилотните услуги и влезе в сила такъв акт, това означава, че се отваря вратата към, за включване на несвойствени услуги. Това сме го виждали и преди. Мисля, че този въпрос не е достатъчно добре засегнат от докладчика. Искам да отбележа също, че има един член 186 в предложението на комисията, където се говори за правото на стачка на пристанищните работници. Това е пълна намеса в социалните права. Господин Флекенштайн е, е обмислил този въпрос. Това е един опит да се подкупи Европейската комисия, за да се върне пак е, към старите си намерения в други законопредложения за, да, за ограничаване на а, е, синдикалните права в Европейския съюз. А, както каза синдиката на германските пристанищни работници, те не, смят, а, тук се слага пак а, а, нещата с а, а, краката напред. А, не можем да взимаме е, решение, което да е, има законовързваща сила чрез този текст по тези въпроси. 18.1 се говори за независимите надзорни органи, които се обе, обобщят, да се обединят и да станат един орган. Това нарушава наложената национална структура и противоречи на логиката. Сега депутатите по две минути. Господин Рике. Благодаря, господин председател. А, престанешните власти са като а, мръсните дрехи. Като ги преперете два-три пъти и се свиват неузнаваемо. Това мога да кажа. А, като гледам предложението, не съм особено впечатлен и искаме да погледнем същата тема с нов поглед. Има няколко въпроса. като говорите за услуги свързани с обработка на товарите, подозирам, че имате предвид пилотните услуги. Това е важен елемент от осигуряването на безопасността на пристанищата. Съгласен съм, и си мисля дали и влекачите също да не бъдат изключени по същата причина, макар че това е, е услуга, която се организира по друг начин. А дали драгажните услуги се разглеждат като поддръжка на инфраструктурата, ами ние така, ако почнем, накрая ще, няма да остане нищо като, като пристанищна услуга. А, и правейки връзка с а, преждеговорившия, посоката не е ясна в целия пакет, защото накрая стигаме до една голяма въпросителна. Какво ще стане всичко, след като прием доклада? Доста притеснения ще останат. Имаме ли нужда от надзорен орган? Питаме се. Съществуващите органи допринасят за административната тежест, но има ли голяма а, разлика между едно пристанище и друго. А, не е съвсем ясно а, какво става навсякъде, когато се разглеждат така нещата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз а, също не съм запленен от това предложение. Ако говорим за, по, за придружаващите услуги, подкрепата за пристанищата, да видим какво правим. Тук се обмисля състава на услугите. Финансовата прозрачност е много важна. Аз имам притеснения. Накрая ще се окаже, че изграждаме една чудовищна бюрократична структура, така че доста ме притеснява това предложение. Също така намирам, че има риск. В социалния диалог е възможно да се получат какви ли не допълнения с социална насоченост. Помните какво стана с летищата? Не ми се ще цялата история да се повтори. Сега следващия въпрос е за прилагането на регламента. <clears throat> Докладчика справо подчертава, значението на пилотните услуги за осигуряване на безопасността на корабоплаването в пристанищата. Услугите обаче, които осигуряват привързването на плавателния съд към кея при акустиране са не по-малко важни за безопасността. Така че какво ли не може да се каже за обхвата на регламента за член 14 трябва да обърнем повече внимание на екологосъобразните пристанища, а, и да насърчаваме по-голямото съобразяване с еко, екологията. Благодаря, господин председател. Аз доста се притеснявам от това предложение за регламент, което е закъсняло. Трябва да ви кажа, че няма изобщо да можем да имаме окончателен резултат преди края на този законодателен мандант. Освен това, тук ги няма най-основните елементи, а това са елементите, които дадаха възможност в миналото да се постигнат някакви успехи, тези, които са свързани с пътническите услуги и тези услуги, които са свързани с стоките. Още нещо положително, което подчертае нашия докладчик, е свързано с прозрачността и най-вече финансовата прозрачност. Има някои стъпки напред тук, но не е достатъчно. Освен това, се говори за либерализиране на някои услуги по пристанищата, които според мен в момента не са най-важното нещо, защото става дума за много ниско разходни услуги, те не оказват никакво голямо въздействие. Всеки казва, че един оператор не използва пристанището на базата на тези услуги, т.е. за него не са огромен елемент в неговия бюджет, а избира пристанището на базата на други елементи. И след това... Що се отнася до пилотските услуги, е както и а, за а, дрейфирането и пускането на котва, а, не мисля, че има такива големи а, трудности или разлики, защото първия интерфейс между пристанището и това е един теглич. Т.е. има един пилот, който трябва, разбира се, да го заведе до пристанището. И тези услуги, в крайна сметка, са пряко свързани с сигурността и безопасността и те трябва да се вземат предвид. Разбира се, казваме, добре, ако махнем тегирането, както иска докладчика, аз съм съгласен. Ако махнем пилотските услуги както иска докладчика, аз съм съгласен. Добре, аз казвам, хайде да махнем тогава и другите услуги, които са свързани с безопасността или сигурността и тогава какво остава? Нищо не остава. И в крайна сметка сметка това предложение за регламент изобщо не трябваше да бъде направено такова и щеше да е по-добре да мислим за директива, а не за регламент. Мерси. Господин Дигранес. А, благодаря, господин председател. Спомням си, какъв цирк стана, като разглеждахме този въпрос в Страсбург на времето и после 5 години трябваше на Европейската комисия, това е един мандат на Европейския парламент, за да, да, да ни предложи новото предложение. Не знам дали ще мине и това предложение. Благодаря на докладчика за усилията, но всъщност каква е ползата от предложението? El 90%, señor presidente. Ако си помислите какво пише Маркес в хрониката на една предизвестена смърт, ето това е. 90% от стоките влизат пред, през, през пристанищата, господин председател. Те са от решаващо значение. Ефективността им се отразява на цялата верига на транспортирането на стоките. Няма да се занимавам сега с подробностите. Като цяло, предложението на Европейската комисия е доста слабо и ще кажа нещо за тия изключения. Трябва да се доразвият нещата по отношение на таксуването на услугите. Не съм съгласен с докладчика когато той казва, че, компет... Е, че е, съответните компетентни органи могат да осигуряват тези услуги. Ми, аз не съм съгласен на всичко да, до всичко е, да се опира, за всичко да се опира до а, публичния сектор. Трябва да има някакви граници. А, иначе се получава социален дъмпинг. Е, в нашето национално законодателство са защитени синдикалните права и няма нужда тук да се включват. Благодаря. Благодаря, господин председател. И аз трябва да кажа, че имам чувството дежавю. Не е точно същия текст, който Европейската комисия ни предложи преди на няколко пъти, но това е един вид предложение втора ръка, доста отслабено, разводнено и толкова се стеснява прелощо поле, че края на краищата просто човек си задава а, въпроса има ли смисъл от всичко това. Господин Флакенштайн много работа е свършил, но обаче ние това ли е най-доброто законотворчество, което може да предложим по въпроса? Нали това трябва да се прилага? После, трябва ли да имат разписани стандарти, които а, направо да имат приложимост. А тук има неща, които не са написани, това няма да включваме, онова няма да включваме. Чуде се изобщо какъв е смисъла на този текст. Не съм на 100% съгласна, че е необходим е примерно ролята на синдикатите, съкръщенията на работни места. Това не, не засяга само а, правата на трудещите си и правото на стачка. Просто като гледам така, нищо няма да прилагаме от това, което е написано и ще остане един минимален скелет. А тук в парламента казваме, необходимо е да има прозрачност, да е- се вижда какво правим. В този текст няма никаква прозрачност. Ако някой ни попита с какво е полезен този текст, имате предвид, че някои държави са федерални. Наш, ние в Испания имаме е, такава автономия в автономните региони, включително и по отношение на пристанище. Просто чудя как ще се наложи това нещо на пристанищните власти. изобщо не съм сигурна, че ще е възможно такъв един текст да се прилага. Преди да дам думата на Европейската комисия, искам да кажа нещо и аз. Ако извадите пилотните услуги, драгирането и а, също влекачите, аз съм лично съгласен. После а, имате и обработка на товарите, което е пък е извадено от комисията. Имате цял един пакет, който няма обработка на товарите. Това като начало. После имате драгажа, пилотните и влекачите и, и човек се пита, остана ли нещо в това пристанище, което да си заслужава да обсъждаме. Ще попитам а, именно това комисията. Знам, че докладчиците много работиха по въпроса, защото много труд хвърлиха, за да изцедят поне нещо от предложението. Мисля, че от изказването на депутатите също става ясно, че тук има силна нагласа за трети път да се отхвърли текста. Това ще означава, че след три години има няма, ще ни се сервира от Европейската комисия ново предложение. Това, което ме притеснява обаче е загубата на доверие. Преди да стигне нещо до а, съвета, защото един бог знае те пък какво ще искат там да а, вложат или да извадят, но просто а, човек остава с а, впечатлението, че комисията иска да а, превърне нещо в закон, просто за, за да е направила нещо като закон. Ем, сега, може би има протести от а, хамалите и не искате да има нови безреци по пристанище, затова изключвате обработката на товари, ако може да а, ни убедите в това, то, е, обаче е, като махнем и пилотните и драгажните услуги, наистина помислете има ли смисъл да има такъв акт. Дам думата на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Благодаря за прекрасния увод към тази инициатива. А, честно, като слушах докладчика и е, много от изказването на депутатите също, си мислех, че а, наистина е необходимо а, да има един добър текст. Текст, който не говори за отваряне на пазара и съжалявам, наистина два пъти сме ви предлагали текстове, но това са все предложения, които бяха в изключителна степен за отварянето на пристанищите услуги за конкуренция и сме си направили изводите от това. За това, за съжаление, на този доста късен етап започваме дискусията, но е необходимо да се провеждат е, широки консултации и проучвания, за да се определят основните параметри, гарантиращи двете неща – отчетност и повече правна сигурност. Може да има доста слабости, но ако видите различните аспекти изброени в текста, убеден съм, ще можем да ви убедим, че тези елементи присъстват, за да може всички участници, включително операторите на пристанището, нещо с а, това, което им е нужно, за да има по-голяма степен на отчетност, а, правна предвидимост, в крайна сметка по-високо ефективни пристанища, които да могат да се справят по-добре с глобалната конкуренция. Мнозина подчертават съществената роля на пристанищата в глобалния транспорт и нашите економики. смятам, че това, което мога да кажа за доклада е добри, добър опит да се подчертаят местата, където може би сме се повлякли. Например, неговото предложение за опростяване на процедурата за прозрачност, за жалбите, за надзора и също така, а, чрез редица предложения за изменения, да се наблежа, наблегне още повече на автономността на пристанища. Принцип, който вие отстоявате години наред. Има просто няколко аспекта, където според мен Става въпрос за пояснение. За пилотните и драгажните услуги смисъл е не е да се изключват те, защото те са съществени от приложеното поле на текста, а просто се подчертая, че поради спецификата на този тип услуги, тези услуги трябва на първо място да бъдат обхванати от механизма за гарантиране на прозрачност. За това сме съгласни с тези предложения докладчика, тъй като според нас този, тези два вида услуги, едната с пряка, другата с коствен ефект върху разходите на потребителите са ключови за ефективността на пристанищата. За това смятаме, че това е полезно за засилване на прозрачността е, има още няколко аспекта, разглеждайки вашите предложения. Защо сме се опитали да подобрим калибрацията на използването на изключителните права. Ще кажа отново, че този текст е важен законодателен акт, който наистина осигурява правна предвидимост, съгласно която различни а доставчици на пристанищни услуги могат да се дадат изключителни права, като се отчетат редица съображения. За това трябва да се направи референция към съществуващите нормативни уредби, а именно режими за концесиите и за обществените поръчки. Това са важни а, камъни в основите, гарантиращи правна сигурност. Също така, общата класификация на плавателните съдове и другите регистри, които предлагаме редовно да се активизират чрез делегирани актове. Наблягаме много на дефиницията на екосообразни плавателни съдове и прозрачността на принципите на, на определене и събиране на, таци, на такси, защото смятаме, че предвид на инвестициите необходими за този вид плат плавателен съд, а, са толкова големи, че трябва да се положат някакви критерии, за да се види дали можете да се ползвате от тези облегчения. Знам, че нямаме време, господин председател, но това е един много труден текст, много по-труден в сравнение с предните ни предложения. А, и съм убеден, че предложението е отлична основа за постигане на напредък. Благодаря. Председателя. докладчика господин Флекенштайн, искате ли думата? Благодаря. Само няколко момента. За пилотирането трябва да обсъдим малко по-подробно. Когато влезе в сила текста, всичко това трябва да зависи от а, това как изглеждат нещата в бъдеще. Също така директивата за концесиите, тя трябва да бъде гласувана първо, иначе няма да има никакъв смисъл в цялото начинание. След това различните структури на съвещателните органи. Мисля, че това не означава, че всъщност не можем да правим никакви проверки. Това просто означава, че трябва да видим какво искаме да променяме. Това, което искаме да контролираме, е а, да имаме яснота. Дали ще бъде през някакъв орган, или през някаква държава А или Б, или посредством някакъв офис, или нещо друго. Няма нужда нещо ново да се измисля. Директива или регламент трябва да видим, ако е регламент, добре. Директивата е само приложима, ако не искаме да се изпълни всичко в текст, ако смятаме, че не е достатъчно, ако смятаме, че предложението на Европейската комисия и това, което аз лично съм се опитал да променя, да, ако всичко това не е достатъчно амбициозно, не знам, има различни мнения. Ми добре, да го оставим тогава. Аз а, бих се обърнал към доставчиците в сянка, бих казал, върнете се обратно в групите си. А, чух какво мислят Екаре и левицата, зелената левица. Те ще го отхвърлят. Хубаво, каквото става, ще става да става. Нека да чуем обаче и другите политически групи. Защото две трети от социалистите и демократите, които се изказаха, казаха, ако текстът е добър, Ела Сендер каза, това е дежавю, това отново ще го имате, това дежавю, ако три пъти го обсъждаме, нали? Постоянно ще имате чувство, че имате дежавю. И в миналото се е случвало. Обсъждали сме многократно едни и същи текстове. Усещането е същото. Ако мнозинството казва, че нещата не вървят на никъде, няма смисъл да се пренаписват текстовете чисто и просто, така че Не знам. Какво ще се случи на 12 декември? Ще го обсъждаме или не? Добре. 20 декември гласуване 11 февруари, 3 декември крайен срок за изменение. Тук пише гласуване в пленарна зала. Мисля, че това ще е далече, но ще го обявя все пак. Март 2014 година. Крайен срок за изменение, пак казвам 3 декември. Това е първата важна дата. Благодаря, господин Флекенштайн след това регламента за тахографите. Искам да припомня на депутатите, че позицията на съвета бе обявена на 21 ноември в пленарна зала и също така, че приятия текст от съвета отразява споразумението, което бе постигнато между докладчика, докладчите в сянка и съвета. В резултата на всичко това Препоръката на госпожа Тикао за второ четене не съдържа никакви изменения. Така може да има нещо друго, разбира се, дали на някои групи им харесват компромисите или не им харесват. Идеята тези групи е да гласуват а, за или против компромисите. Крайен срок за изменения 28 ноември. Госпожа Тикао а, все пак иска да каже няколко думи. Силвия, имаш думата. Благодаря, господин председател, Ще започна с благодарност. Искам да благодаря на секретарията на първо място и след това на докладците в Сянка а, за наистина усилената работа и за подкрепата, която ми оказваха по време на преговорите с съвета. Вече над две години се работи по а, това досие. Документът пред нас отразява преговорите, които бяха проведени по време на четири председателства на съвета. Като докладчик ще се обърна към Комисията по транспорт с моба това споразумение да бъде прието, тъй като то напълно отразява духа на преговорите ни А що се отнася до съдържанието на споразумението, няма да навлизам в подробности за новите функционалности, за новите цифрови тахографи, за интелигентните тахографи. Записва се мястото, има много допълнителни функционалности. Парламентът успя посредством този регламент да принуди държавите членки да оборудват контролните офиси с системи за комуникация от разстояние. Така че не само транспортната индустрия трябва да инвестира в тези а, нови интелигентни тахографи, но и контролните офиси те ще могат да проверяват информацията, която се предоставя от тези уреди. Парламентът също промени а, възможностите за защита на данните. Що се отнася до местонахождението, парламентът поиска да бъдат включени определени елементи, които са различни а, от началото и края на работния ден. Това го постигнахме след 3 часа непрекъснато шофиране ще се запишем местонахождението на шофьора. Ще се използват сателитни сигнали, като няма да се плащат авторски за използването на това. Интелигентните тахографи ще бъдат използвани, извинете, въведени в рамките на 36 месеца след приемането на регламента. Те ще бъдат пуснати на пазара. Тези 36 месеца започват да текат, след като бъдат прияти техническите спецификации. Що се отнася до интелигентните транспортни системи, текста съдържа нови разпоредби. Важното е, че успяхме да въведем текстове, свързани с стандартизирания интерфейс. Що се отнася до правата на интелектуална собственост и използването на външни уреди, парламента настоя и в крайна сметка успя да убеди своите партньори, че всички камиони от определена дата нататък ще разполагат с интелигентни тахографи, така щото в рамките на 15 години след въвеждането на тези тахографи всички международни камиони и тирове да разполагат с такива. Що са нас до контролните органи, правилата там са подсилени. Комисията също така има нови идеи за това какво да съдържа обучението на кадрите, които работят в тези контролни органи, като се говори също така за една обща интерпретация на трудовото законодателство. Що се отнася до времените тахографски карти, а, имаме по-голям контрол върху шофьорите а, с, с а, постоянен адрес в друга държава членка. Те могат да използват цифровите такива а, и така ще се разполага с по-добри възможности за контрол. Подобрява се контрола върху а, транспортните фирми. Идеята е да се слеят а, възможността да се слее шофьорската книжка с тахографската карта не бе приета. Не е достатъчно зряла тази идея. Що се отнася до социалното законодателство, парламентът а, наистина се бори за това законодателство да се прилага само към професионалните водачи, т.е. шофьори. Законодателството няма да се прилага за камиони под 7,5 тона, които превозват оборудване, което шофьора може да използва при изпълнение на своите задължения, които не са задължения на професионален шофьор на 100 км при определено обстоятелство увеличено разстоянието. Мисля, че споразумението е добро, дори за колегите в Германия, които се опитаха от 100 на 150, даже до 200 км да вдигнат дистанцията. 100 километра, които имаме сега, са двойно повече от тези 50, които се съдържаха в първоначалния текст. След това имаме и едно изключение, което се прилага към непрофесионалните шофьори. Спирам до тук и ще призова колегите да приемат това споразумение, такова каквото ние го одобрихме. Искам да припомня на колегите, че при второ четене не може да се правят изменения, които са отхвърлени по време на първото такова. Така че единственото, което може да направите с измененията е частично или цялостно да възстановите е, позицията на парламента при първо четене. Тоест, ако не ви харесва позицията на парламента при първо четене, и ми съжалявам, това е. Света е такъв нечестен и несправедлив. А, така стоят нещата. Исках ясно да ви го кажа. 28 ноември крайен срок, така че всеки извинете, който се опитва да подаде нови изменения, които не възстановяват позицията на Европейския парламент, няма да може по процедурни а, причини да, в, да внесе това споразумение. Някой да каже нещо? Съвсем накратко. След това съвсем накратко ще дам думата и на Европейската комисия. Искам само да благодаря на Силвия за работата, която е свършила. По отношение на дигиталните тахографии всичко се е получило а, чудесно. А, само по, една, по едно извинение съм съгласна, но като цяло доклада е чудесен. А сега давам думата на комисията, казва председателя, ако обичате да сте а, кратък. Благодаря, господин председател. Очевидно ние подкрепяме този текст, който е минал след компроматите. Извинявам се, компромисите. Приветстваме решението на парламента, което ще улесни бързото приемане на този изключително важен регламент – Става дума за това да направим всичко възможно това ново поколение тахографи да са на пазара колкото се може по-скоро, тъй като това ще доведе до големи ползи и а, до по-добро прилагане на правилата за шофиране. Ще доведе и до по-добра безопасност на пътищата, до подобряване на състоянието на шофьорите и до по-голяма равнопоставеност в конкурентоспособността на транспортните компании. Искам да благодаря и на докладчика и докладчиците в Сянка за усилията, които са положили конструктивната работа. Благодаря, за да съм ясен. 28 ноември по обяд е крайния срок за изменения. Ще гласуваме на 17 декември, така наречения супер вторник, както се очертава. Благодаря на всички, на докладчика. Нямам какво друго да кажа. Ще ви напомня още веднъж, че датата на следващото заседание е понеделник 16 декември в 15 часа тук в Брюксел, след което предстои супер вторник, деня на голямото гласуване на 17 декември. Благодаря на всички и хубава вечер.